cominciamo. Signori, se volete per favore prendere posto, sono presenti i nostri relatori e cominciamo. Дами и господа, моля да займете местата си. Ораторите ни са тук. Вече закъсняваме с няколко, няколко минути, имаме много натоварена програма. Затова ви моля да займете местата си не разполагаме с много време, за да можем да покрием всички точки от дневния ни ред. От името на господин Данжон, председател на подкомисията по сигурност и отбрана и от мое лично име, искам да ви приветствам с добре дошли на втората междупарламентарна среща за 2010 година. Основната тема, първата беше проведена през юни. Тя беше за Европейската служба за външна дейност. Искахме да посветим това заседание на особено важна тема, като отчетем предизвикателствата, както и възможностите, които ни предлага Лисабонският договор в сферата на общата политика за сигурност и отбрана в е, Европа. Искам да приветствам с добре дошъл Оливе Шастел, който представлява баронеса Аштън. Тя не може да присъства поради е, срещи с а, е, своя американски колега. Днес сред нас са и представители на всички национални парламенти, с изключение на тези на Чешката република и на Нидерландия. Днес ще обсъждаме парламентарните измерения на общата политика за сигурност и отбрана. Ние ще имаме възможност да обсъдим промените, които се налагат от Лисабонския договор не само на национално ниво, но и да обсъдим конкретните сценарии, по които работи нашата парламентарна комисия. Например, действията на Европейския съюз във важни точки на света от геополитически, в геополитически план, като Афганистан, например, новата стратегия на НАТО при новия генерален секретар. Общата външна политика е политика на сигурност и надявам се да имаме повече информация по всички тези въпроси до края на днешното заседание, както и да осъзнаем по-добре какви са нашите задачи в тези сфери като представители на европейския националните парламенти. Председателският съвет на Европейския парламент вече започна да се занимава с въпроса за парламентарния контрол върху с. Но позволете ми сега да дам думата на господин Арно Денжон, който ще се председателства днешното заседание заедно с мен. Президент, мерси. министр, шер ministre, chers collègues,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 аз съм сигурно, че дебатът, който ще проведем днес, ще бъде изключително полезен. Благодаря. Лисабонския договор ни предлага нови шансове за сътрудничество на европейско равнище в сферата на европейската политика за сигурност и европейската външна политика. Тези шансове трябва да се разбират в международен контекст, където Европейския съюз е призован във все по-голяма степен да гарантира мир, сигурност и стабилност. Също времено ние осъзнаваме във все по-голяма степен, че мирът и стабилността изискват да създадем инструменти също и в е, гражданската сфера, да имаме действащи лица в тази сфера, така че е, военният е, компонент да бъде ориентиран все повече в посока граждански мисии. Економическата криза налага всички държави и членки да действат по-рационално, когато става дума за публични разходи и тук има някои съкръщения в националните бюджети. Изглежда, че е необходимо да бъде проведен европейски диалог в контекста на ограничените средства. Това е актуална тема. Доктор Шастел, искам да ви благодаря за това, че бяхте на наше разположение и искам да ви помоля да вземете думата, за да разкажете какви възможности предлага Лисабонския договор за а, общата политика на сигурност и отбрана и за нейната ефективност. След това колегите ще имат възможност да задават въпроси. За да имаме достатъчно време за дискусия, ви моля да се ограничавате до 15 минути. Искам да напомня на колегите, че въпросите трябва да бъдат задавани така, както са ни подадени писменно. Това е начина на провеждане на дискусия. Госпожи и господа представители на националните парламенти на Европейския парламент, за мен е удоволствие да говоря пред вас от името на върховния представител на тази първа конференция по въпросите на обща външна политика и политиката по сигурността. Моят колега Питър Де Крем щеше да бъде, може би, по-компетентен от мен. За съжаление, той е възпрепятстван и ме помоли да го заместя тази конференция се провежда във важен момент. На 1 декември ще се навърши една година от влизането в сила на Лисабонския договор. Някои от новите предвидени разпоредби в договора вече са приложени на практика, особено по отношение на ролята на председателя на Европейски съвет или върховния представител. Други предстои да бъдат детализирани и да станат предмет на споразумение службата за външни дейности ще започне работа след няколко месеца. Тя ще обедини различни инструменти и служби на външните служби на комисията, в това число общата политика по сигурност и отбрана. Убеден съм, че тази служба ще даде допълнителен тласък на нашата дейност. службата за външни дейности е един от новите инструменти, предвидени от Лисабонския договор, за да се засили съгласуваността и решимостта на действията на Съюза в международен план. Ще му даде възможност да поеме своите международни отговорности, които нарастват. Успоредно с това днес сме изправени пред сериозните последици от финансовата криза и като политици от нас се налага да взимаме трудни решения по отношение на това къде да се намалят разходите, що се отнася до отбраната. Тя също не може да бъде изключена. А парламентът и комисиите, отговарящи за отбрана и външни отношения, предстои да водят трудни дебати. Също така те трябва да насърчават междупарламентарното сътрудничество в областта на полит... общата политика за сигурност и отбрана. Парламента ще представи а, своята гледна точка. Основното предизвикателство за а, Министерство на отбраната е да а, направи така, че да се реализират реформа, ние трябва да намерим средства, да изразходваме средствата по по-ефективен начин, а също така да изразходваме ресурсите по по-разумен начин, за да се постигнат тези цели, трябва да се засили сътрудничеството. Подобряването на капацитета ще бъде от полза за всички случаи, в които държавите членки решат да използват средствата Европейския съюз в рамките на НАТО. Но като европейци е много важно ние да съчетаем и обединим своите усилия. Това беше, тези въпроси бяха в сърцето на дискусиите. Проведоха миналата седмица в Гант между министрите на отбраната на Съюза които се събраха на неформален съвет. По същество беше постигнал консенсус за това, че ние трябва да проявяваме решителност и да извлечем пуки от своя опит и да обединим своите усилия. Ако успеем заедно да формулираме най-важните проблеми и да им дадем отговор, Европейския съюз ще бъде в по-голяма степен да играе своята роля в областта на сигурността да поема своите нарастващи международни отговорности и да отговаря на очакванията. Някои решения, свързани с начина за намаляване на разходите за отбрана на национално ниво, се взимат в съответствие с, финансовите императиви в Гант. Министрите казаха, че тези решения трябва да се ръководят от европейска концепция свързана с това какви цели трябва да се постигнат и пътищата, по които да се постигнат. Ние трябва да обърнем внимание на размера на въоръжените сили, можем да подобрим качеството и ефективността по отношение на разходите, що се отнася до средства, с които това да се постигне или начините за засилване на капацитета на Европа беше постигнато съгласие, че е необходимо повече сътрудничество. Всичко ние знаем, че сътрудничество в областта на отбраната е труден въпрос, тъй като засяга основни проблеми на суверенитета и независимостта. Заедно с това може да даде значителни предимства. Можем да сътрудничим, за да придобием капацитета, от който имаме нужда и да се възползваме от възможностите да реализираме економия от мащаба. Можем също така да намалим разходите, като обединим и споделим европейския капацитет, който вече съществува на двустранно или регионално ниво. Всички ние знаем, че ни за това е необходима политическа воля и решителност. Един пример за това ни дава Европейското командване за въздушен транспорт. Той обединява функциите на Франция, Германия, Холандия и Холандия, други страни могат да се присъединят. Тази структура дава възможност да се използва по-ефективно кап капацитета на товарния транспорт, защото можем да съчетаваме своите възможности. По този начин това се превръща в основа на сътрудничество и хармонизация в областта на въздушния транспорт. Лисабонският договор предвижда не само държавите членки да повишат капацитета си в, област, за, в областта на политиката за сигурност и отбрана, но също така Държавите членки, които искат да засилят своето сътрудничество в областта на отбраната, да могат да се организират под егидата на Европейския съюз. Дискусиите насочени към постигане на тълкуване на разпоредбите на договора се водят. Това е първият етап, семинар, на който се, обедини, се обединиха държавите членки, се проведе през юни. Отвореността е основната дума, ето защо трябва да се стремим да осигурим прозрачност и висока степен на гъвкавост. Заедно с това необходимо е повече време, за да се определи дали не съществуват вече структури в Европейския съюз, които да се използват в подкрепа на общите дейности в това, отнош... в това число Европейската агенция за отбрана. Тази работа по капацитета е необходима, защото без капацитет няма да има а, обща а, политика за външни отношения и сигурност. Тя е необходима, за да може да се даде подкрепа за усилията на международно ниво с оглед на сегашните и бъдещи при... кризи капацитета на Европа ще се засили. Е един ефект ефективен многостранен подход ще спомогне за насърчаването на мира и повишаването на сигурността. Предизвикателствата, които стоят пред нас днес, например Афганистан и Сомалия, са много сериозни. Сценариите за кризисните ситуации са сложни слабите правителства, които не могат често да контролират държавите си, липсата на, сигу... на сили за сигурност, корупцията и обща безнаказаност водят до страдание, до страдание на, е, на обикновените граждани, които са основните жертви. Трябва да се избягват рисковете в тези региони да не застрашават сигурността на Европа. Всички ние знаем, че не съществува просто отговор на тези кризисни проблеми и необходимо е да, из, да обмислим всички възможности, с които разполагаме дипломатическо, економическо, военно и гражданско ниво Европейския съюз разполага с всички възможни средства и Лисабонския договор засили възможността да се използва, да се използва по координиран начин, както ни напомни е, бедствието в Хаити. Не, ни е, не е необходимо да разполагаме с специални правни текстове, за да можем да предприемем действия. В рамките на 10 години Европейският съюз предприе 20 операции за управление на кризи, както военни, така и цивилни тяхната дейност беше допълнена от други дейности на Съюза, например дипломатически, като специалния представител на Съюза или финансирането на допълнителни мерки от страна на комисията. Ние работим в тясно сътрудничество с партньорите и Обединените нации, но също така НАТО и други. Позволете ми да ви дам няколко примери. В Западните Балкани, Босна и Херцеговина или Косово, Европейския съюз предприе дипломатически и економически мерки в полза на стабилността и европейска перспектива. Специалният представител на съюза беше натоварен с, по, с осъществяването на реформи беше, да, бяха предприяти мерки в повишаване на сигурността. Операцията, свързана с борба срещу пиратството в Аденския залив Атланта, Аталанта е част от волята на Европейския съюз и на международната общност да се решава проблема с пиратството. Аталанта си сътрудничи с морския транспорт, за да се осъществяват превентивни мерки и да се играе роля с други военноморски сили в региона. Европейският съюз води преговори с съседните страни по споразумения за помощта на Европейския съюз има за цел да им помогне при задържането на лица за подозрени в пиратство и също така да се подобрява управлението в тези страни. Европейски съюз в момента работи в усилията за търсене на решение, така че да се да се мерки насочени към задържането на лица за подозрени в пиратство. Нашата военна мисия за обучение в Уганда има за цел да се обучат военните сили в Уганда. Целта е да се целта е страната да може да наложи своя авторитет. Искаме Европейския съюз да подпомогне изграждането на морския капацитет в региона. Равносметката на нашата дейност е впечатляваща не винаги успяваме да решим сложните кризи, но нашите дейности имат реален ефект. Капацитета и потенциалът на Съюза очев... са очевидни. Лисабонския договор със създаването на Европейската служба за външни дейност е инструмент, който дава възможност да се използва по-добре този потенциал възоснова на натрупания опит. Службата за външни дейности няма да промени характера на инструментите в политически и дипломатически план и за управление на кризи, но ще подпомогне разработването и приемането на съгласувана европейска криза за превенция на кризи и да могат всички инструменти да се използват по координиран начин и да се допълват един друг делегацията на Европейския съюз ще дават своя принос за съгласуваност на нашите мисии. Лисабонския договор и службата за външни дейности ще ни помогне не само да подобрим съгласуваността на политика на вън... за, външни... за външни работи и сигурност, но също така да се работи в, по граждански военен капацитет. И все повече ситуациите, в които управлението на кризите изисква и граждански военен капацитет. Афганистан е пример за това, но Демократична република Конго е още един пример. Мисиите имат все по-сложен мандат необходимо. На тях им се налага да консултират правителство областта на полицията, силите на реда и правосъдието, да подпомагат утвърждаването на правовата държава, също така и да водят дейности, свързани с развитието, за да могат да осъществяват тези сложни задачи, са необходими съответни структури, е необходима и съответна нагласа. Необходим, необходим е граждански и военен капацитет, и наличието на такъв капацитет е полезен и за цивилните. Военните могат да използват средствата, разработени от цивилните лица, за да а също така и да се възползват компетенциите на цивилния сектор. Работи се за насърчаване на синергия между развитие на граждански и военен капацитет. Това ще може този капацитет да се използва по двояк начин, като се запазва спецификата на всеки един от тях. Държавите членки и Съюза разработват и осигуряват обучение, за да могат цивилният и военен персонал да могат да изпълняват задачи, изискващи високо ниво на компетенция. Накрая Лисабонския договор предвижда върховния представител да следи координацията на военния и цивилния аспект на мисиите в рамките на службата за външни дейности и гражданските и военните структури за управление на кризи ще бъдат прегрупирани. Много се радвам, че Европейския парламент е работи по резолюция за сътрудничество между цивилния и военния сектор и за повишаване на капацитета, скъпи колеги. Аз говорих за необходимостта от развитие на военния капацитет по разумен начин, да се използва този капацитет в координация с други инструменти, с които разполага Европейския съюз. Сега искам да кажа няколко думи за необходимостта Европейския съюз да засилва своето партньорство. Сътрудничество с партньорите винаги е бил в основата на външните дейности на Европейския съюз и е един от стълбовете на ефективния многостранен подход партньорството и координацията с други фактори са част от нашите дейности и ефективното партньорство може да засили ефекта чрез взаимно допълващи се дейности, като се предоставят ресурси и се изпраща послание. В случай на криза по време на среща си през септември, посветена на стратегическото партньорство във външните взаимоотношения, Европейския съвет потвърди, че ние трябва да използваме възможностите, съдържащи се в Лисабонския договор, за да даде съгласуван отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени и да играем роля в, на международната сцена и за да, за да се чува нашия глас. Върховният представител играе важна роля при разработването на стратегията и действията в, тази, е, в това отношение. Сътрудничество с НАТО е кръгален камък на политиката, на обща външна политика и политика за сигурност. След разполагането на военни сили в Конго до прехвърлянето на оперативните отговорности, както Юлекс Косово или Чата. Ние се стремим да координираме своите усилия в всички дейности, във всички области, в които присъстват Съединените щати. Това сътрудничество се осъществява между служителите от на двете организации в съответствие с приятите документи за управление на кризи и обща декларация от 2007 година за сътрудничество между ООН и Европейския съюз в областта на управлението на кризи. Все още може да се подобри сътрудничество между ООН и Европейския съюз, както показва прехвърлянето на оперативна отговорност между двете отговорности тъй като двете организации имат различни методи на работи. Някои държави членки пред, направиха предложение за а, подобряване на сътрудничеството и засилване на а, ролята на Европейския съюз в операции на Европейския съюз. Също така партньорство с а, НАТО е друг реагален камък. В двете организации работят съвместно с Афганистан, Косово, Босна и Херцеговина също така и в Сомалийския бряг ние имаме общи ценности и цели. Европейския съюз и ОТАН и НАТО могат да се сътрудничат по по-различен начин, отколкото беше предвидно в, в самото начало на създаването на тези организации. По време на среща си през септември Европейския съвет покани върховния представител да представи своето становище за сътрудничеството между Европейски съюз и НАТО и за това как да се усъвършенства това сътрудничество въз основа на вече съществуващите възможности. Ще могат да се водят консултации между, между персонала също така трябва да се търсят и начини е, за засилване на това сътрудничество. Този двоен подход ще се осъществява през следващите месеци. Двете организации ще могат да докажат, че имат желание за партньорство, основано на спецификата и характеристиките на всяка една от двете страни. НАТО е, Европейския съюз подготвя своята среща с президента Обама. Очевидно ние трябва да си сътрудничим с новите, с новите сили. Ние трябва да сътрудничим по всички въпроси, свързани с кризата. Тези фактори играят много важна и нарастваща стратегическа роля. Ние констатираме в рамките на борбата срещу пиратството, ние водим сътрудничество с страни, които все още не са партньори в областта на управление на кризи, като Китай и Индия. Също така го обсъждаме борбата срещу пиратство с АСЕАН. Демократична република Конго е друг пример. Сътрудничество с САЩ е реалност. Операцията в чата също така показва ролята на нашето сътрудничество с Русия. Перспективите пред политиката, обща, политик, обща външна политика и политиката за сигурност очевидно са различни и по, по-широки в с влизането в сила на Лисабонския договор. Очевидно е необходим и засилен парламентарен диалог. След края на Западноевропейския съюз ние не трябва да губим да се отказваме от възможностите, предоставени от междупарламентарното сътрудничеството. Очевидно ние можем да разработим европейска култура за сигурност и отбрана. Парламентаристите са тези, които следва да решат каква форма да придобие това сътрудничество, както предвижда протокол номер едно в договора, както е декларирано на конференцията на, предста... на председателите на комисиите по външни работи в Мадрид. Госпожа Аштън изрази твоята решителност да води засилен диалог с националните парламенти. На 18 октомври ще се проведе среща в Брюксел. Комисията по външните отношения ще, се, ще проведе среща в Брюксел в края на, септем, на октомври. Господин председател, скъпи колеги, преди да приключа, искам да използвам тази възможност да отдам дължимото на нашите съграждани, които работят в различни части на света, да отдам дължимото на техния кораж – в, в работата им в мисиите на Европейския съюз и НАТО. Те са гордо за всички нас. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам ползотворен дебат. Благодаря, господин държавен секретар, за това доста детално изказване. Много от колегите биха желали да вземат отношение по него. Първо, господин Керес от Полския сенат има думата. Благодаря, господин председателю. Ние а, чухме много важна реч, произве... произнесена от господин Шастел. Тя открои три основни предизвикателства. Съвместното интерпретиране на структурираното сътрудничество, взаимна помощ и подкрепа, клаузата за солидарност – И разбира се, идеята, която е залегнала в членове 43 и 44 на договора. Идеята група държави членки да поемат определена мисия. От моя страна, както и от името на Полския сенат, искам да привлека вниманието ви върху важността на идеята за това да имаме общо разбиране за постоянното структурирано сътрудничество. Господин Шастел ни каза, че не е достатъчно да разполагаме с необходимите инструменти, а че тези инструменти трябва да бъдат надлежно координирани. Струваме се, че за да координираме тези инструменти, следва да разберем какви са тези инструменти. Основно предизвикателство пред нас, включително пред националните парламенти, е да имаме обща дефиниция за постоянното структурирано сътрудничество. Искам да кажа също няколко думи за важността, за клаузата за взаимна помощ и подкрепа. Тя придобива все по-голямо значение, като се има предвид нарастващата ни взаимозависимост, особено когато става дума за достъп – Доброто разбиране на тази клауза ще помогне на държавите членки да работят съвместно при реализирането на съвместни инвестиции, при споделянето на разходите, при изграждането на капацитет. И в заключение бих искал да се спра на важността на членове 42 и 44, а именно група държава членка да група държави членки да могат да изпълняват съвместно определена мисия, която им е възложена. Разпоредбите на тези членове позволява определена група държави членки да получат задачата да реализират дадена мисия. Тези членове са предизвикателство за нас и Казвам това в качеството ми на член на горната камера на полския парламент. Тези членове показват нуждата от това да имаме общо разбиране за това по какъв начин трябва да се прилагат на практика клаузите на Лисабонския договор. Аз лично считам, че следва да гарантираме че няма да се допусне ситуация, при която членове 42 и 44 ще бъдат прилагани преди да се постигне общо разбиране за тяхното значение. преди да разберем точно какво се има предвид от това да се възложи на група страни да реализират дадена мисия. Искам да изразя подкрепата на Полша за идеята, изразена от господин Шастел. Полша вярва в един общ, включващ всички подход. Затова ние отдаваме голямо значение на това да се отчита волята на отделните държави членки и тази воля да бъде в основата на реализирането на тези действия на базата на солидарност. Благодаря ви, казва председателя. Динос Вретос, председател на постоянната комисия по отбрана и външни отношения на гръцкия парламент. Има думата. Благодаря ви, господин председателю. Искам да благодаря на Европейския парламент за предоставената възможност да, да говорим заедно по важния въпрос за общата политика за сигурност и отбрана. Лисабонският договор, протокол първи на този договор, предоставят на националните парламенти възможността да участват в общата политика за сигурност и отбрана. Освен това имаме и създаването на поста върховен представител, съгласно договора, създаването и на Европейската служба за външни дейности, която се занимава и с въпросите на обща политика за сигурност и отбрана. Разбира се, Комисиите по отбраната на национално ниво също имат да играят своята роля и аз представлявам такава комисия. Между правителственият аспект на всичко това е от особена важност. Националните парламенти играят важна роля в формирането на тази политика. Друг важен факт е, че след провалянето на опитите за по-широко парламентарно участие в ЗЕС се стигна до прекратяването на дейността през юни, поради което се необходими нови структури. Има определени идеи вече ще има среща на председателите на националните парламенти следващата година и те ще се опитат да излезат с конкретни предложения. Има идеи, които бяха лансирани от Френския парламент, от Италианския сенат. Тези предложения трябва бързо да бъдат разгледани. Сътрудничеството между Европейският парламент и националните парламенти изисква да се прилага на практика. Сега вече ролята на Европейския парламент в това отношение е ясно дефинирана в договора. Лисабонският договор е в основата на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Аз считам, че ние трябва да се занимаваме с въпросите на общата политика за сигурност и отбрана по а, един последователен и координиран начин. Необходим ни е междупарламентарен орган, в който да са представени Европейският и националните парламенти. Това е особено важно от моя гледна точка. Аз не говоря за нова институция в Европейския съюз, а говоря за конкретни срещи, на които националните парламенти, Европейския парламент могат да разговарят с малък секретариат, който да позволява доброто функциониране на този орган да има съответни комисии, които се занимават с различни аспекти на европейската политика за сигурност и отбрана. Трябва да имаме докладчици, трябва да изготвяме доклади, за да осигурим структурирана помощ в сферите, в които искаме да се намесим. Имаше някои реакции на тези идеи. Европейските парламентаристи казаха няколко неща в тази област, че това може би не е уместно, защото ще бъде скъпоструващ орган, но аз не считам, че това непременно е така. Аз вярвам, че ако имаме 5-6 души като секретариат, който да подпомага един такъв орган, това не са чак толкова много хора, и въпреки това те ще могат да вършат добра работа. По мое мнение, ако погледнем мащабите на някои европейски институции, в които работят понякога по 5000 души, ако те не могат да намерят 5 души, които да работят в един такъв секретариат, би било жалко. Говорих с господин Брок и когато обсъждахме Лисабонския договор, ми беше казано, че Европейският парламент би могъл да подкрепи подобна идея и да, да предложи секретарска помощ. Очевидно, трябва да направим така, че органа да бъде и цяло независимост, ако искаме той да бъде действително ефективен. Иначе ще правим същото, което правим сега тук, без да има някакъв ефект, няма да има докладчици, няма да има доклади. Ние просто ще се поговорим и след това ще се приберем у дома си. Искам отново да ви благодаря, господин председателю, за това, че ми дадохте думата. Моето предложение е да обсъдим начина по който можем да институционализираме новите отношения между националните парламенти и Европейският парламент възоснова на конкретен структуриран орган, който да работи ефикасно, резултатно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Наистина, това бяха много интересни предложения. И сега искам още веднъж да посоча на колегите, че първата част от нашата работа ще трябва да послужи за това да бъде постигната съгласуваност на външната политика и политика за сигурност, което всъщност ще стане и предмет на втория доклад на господин Дижон относно легитимността. В един по-късен момент ние ще можем да се посветим специално на тази тема. Разбира се, вие можете да говорите по каквато тема искате, имате свободата за това, но все пак в първата част ние искаме да се концентрираме основно върху външната политика и политиката за сигурност, така както е предвидено в дневния ред. И сега едно изказване на първият е, представител на Европейския парламент Едро Дав като представител на политическата група на либералите. Господин Дав. Господин председателю, а, считам, че ние трябва да направим а, три важни неща. На първо място да направим точна оценка на това кои са силните и слаби страни. на националните военни способности. Необходимо ни е да имаме един непрекъснат анализ на разходите и ползите във всички 27 държави членки, за да сме наясно какви са възможностите ние да действаме ефективно и резултатно. в сферата на сигурността и отбраната. Преди да приключим един такъв задълбочен преглед, всякакви спекулации, които се отнасят до количествените стъпки напред, включително подобряване на интеграцията на военните ни сили, и създаването на по-тясно сътрудничество между гражданските и военни способности ще остане само спекулация и нищо повече. Ние трябва да фокусираме своето планиране при, на базата на ясна оценка на фактите, с които разполагаме към момента. Втората стъпка е Европейският съвет и Кати Аштън да предложа дневен ред с конкретни срокове за постоянен структуриран диалог или сътрудничество. модалностите на постоянни интегрирани военни сили е, са изключително сложен въпрос е, и това ще отнеме време, преди да можем да видим изход. Няколко държави членки, включително Обединеното кралство, ще трябва да вземат задълбочено решение дали желаят бъдат в основната група на държави, които имат военни способности. Тези решения не могат да бъдат вземани с лека ръка. Основният проблем, пред който сме изправени, е свързан и с Турция, защото без да се реши стратегическото ни партньорство с Турция, всяко подобряване на сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО ще се окажат безполезни. виж политически приоритет за Катя Аштън трябва да бъде трябва да бъде решаването на спора между Турция и Кипър. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Дав. Следващият оратор е от Италия Едмудо Чирели, председател на Комисията по отбрана в долната камера на Италианския парламент. Добро утро, господин председател, уважаеми колеги. Аз ще се опитам да направя едно аналитично изказване или да повторя това, което беше казано от колегите. Във всички случаи приносът ми е важен. За Европейският съюз е важно по пътя на интеграцията и а, допълването да а, постигне напредък а, в сътрудничеството с НАТО, също така и в сътрудничеството с Русия. Това е от много високо стратегическо значение за Европейския съюз и ние не можем да се откажем от това Русия да бъде включена в усилията за стабилизиране е, в целия свят, тъй като тя е много голям съсед на Европейския съюз. Искам да призова всички вас и Европейският съюз като цяло да бъдем още по-солидарни, когато става дума за действията ни в Афганистан. Естествено, това изисква бюджетни средства, обаче Италия харчи годишно 4 милиарда и половина евро за нашите части в Афганистан. И аз мисля, че това е достатъчен принос за сигурността в Европейския съюз, за сигурността в света и мисля, че европейските държави тук трябва да бъдат по-солидарни. Цялата отбранителна промишленост е друг важен елемент в стратегическото сътрудничество и тук тези директиви, които бяха приети скоро, във връзка с износа на а, военни стоки, стоки за военна употреба, трябва да бъдат обект на по-засилено сътрудничество. Още много трябва да се направи и Европейският съюз продължава, както преди, така и сега, да изразходва много средства за 49 изследователски програми, докато при американците тези програми са по-малко. Тук трябва да се направи много повече на европейско равнище и трябва да си сътрудничим по-добре. Необходими са ни много повече съвместни курсове за обучение, които да се предлагат от нашите военни центрове за обучение. Тук Европейския съюз може да даде по-голям принос така че ние да обучаваме нашия персонал по общи критерии и да го подготвяме за такива задачи. Европейската служба за външни отношения естествено в бъдеще ще играе основна роля в този процес. Искам да припомня още веднъж, че няма парламентарна асамблея на ЗЕС и Европейският парламент и националните парламенти ще трябва да запълнят тази празнота. Ние трябва да а, включим в по-голяма степен и върховният представител на политиката за сигурност. Благодаря. Сега отново Давам думата на колега от Европейския парламент, колегата Кристиан Хайле от НП. Моля. Благодаря. Аз искам съвсем накратко да насоча погледа ви в една област, а именно гражданско-военното сътрудничество. Тук парламентът взе решение за собствена инициатива. Също така беше създадена и специална подкомисия по въпроса. При това сътрудничество става дума за една област, за която смятаме, че най-бързо могат да се постигнат практически ефекти в задълбочаването на европейските усилия. И аз приветствам факта, че господин Ману присъства тук, който в бъдеще ще се занимава с стратегическото планиране. И искам да подчертая изрично, че е, трябва да укрепим структурите в тази сфера. Защо казвам това? Мисля, че тъкмо за представителите на националните парламенти е важно да знаят, че съветът беше този, който през изминалите години определяше определени структури на годишните срещи, структури, които са приети политически, които са обект на политическо решение, примерно 11 000 души в гражданско-военни операции, най-малко в три области, това за много години, с различна интензивност, било в гражданската или в военната сфера. Обаче в момента реалността в Европа е такава, че ние трябва основно в гражданската сфера, да осъществяваме операции с около 3000 души и там имаме е, изключителни трудности за осигуряване на персонал. Затова парламентът реши да не аргументира на средно равнище, а първо да изясни основите на цялото това развитие на всичко, което е прието като решения и на тази база вече да се определят оперативните и структурните реалности. Тук трябва много ясно да се посочи, че националните правителства в техните решения и в приетите от тях цели са значително по-напред, докато е, реалностите, с които сме конфронтирани сега, са изключително ясни. Аз мисля, че е важно в настоящата ситуация в която се укрепва Европейската служба за външни отношения, укрепват се международните структури. За първи път тези неща, за които говоря, да добият конкретен облик и за държавите членки и колегите на национално равнище е изключително важно е, да знаят, е, че е, те изпреварват с решенията си реалността. Трябва да си представим, че имаме Хаити 2. Една катастрофа от тези измерения изисква да се използват и военни части, военни капацитети в Европа, ние не сме в състояние да изпълняваме в достатъчна степен подобни задължения. Това е политически проблем, това е проблем на доверието е, проблем, който възниква и в международен аспект и за това трябва да поставим акцента върху укрепването на гражданско-военния капацитет в Европа. Става дума за създаване на структури, а не за конкретни решения. И е, за това интересът ни с националните парламенти е висок, защото смятаме, че националните правителства са взели много зрели решения от политическо и от финансово естество и е трудно, пак поради същите тези е, причини, да изпълнят тези решения. И позволете ми една последна дума. Що се отнася до е, военната област, ние не се ориентираме към политически теми, а съвсем конкретно към съществуващите бетл групи. И тук е, искам да посоча, че Лисабонския процес не дава решение за финансирането на бетл групите. Е, имаме проблема с Nordic Betting Group, която формално не съществува, обаче е, тя е държавите членки, които са допринесли за нейното формиране, е, е трансформирана така, че изградените структури е, могат да бъдат използвани в бъдеще, докато другите батл групи се разформират и нямат никакъв структурен ефект. Тук трябва да си помислим как в бъдеще е, да обвържем по-силно гражданската и военната област, да изградим такива батл групи, вместо да ги е, разформироваме изцяло. И освен това, ние трябва да си помислим какъв ще бъде механизмът на финансиране, атенският механизъм или някой друг, но механизъм е необходим, за да можем да избегнем това, че бетъл групите по отношение на финансирането им да бъдат в тежест основно на отделните държави. И това е една от основните причини до сега да не е използвана нито една от тези групи, за които говорих. Благодаря. Думата има господин Емануелис Дзингерис от Литовския парламент. Благодаря, господин председател. Това е първата част от днешната конференция, която е много важна и може би ние трябва да се върнем на началото на Европейския съюз, идеите на Шуман. А, говоря за два етапа. Ако се върнем към самото начало, ще видим, че Европейският съюз че към Европейския съюз се присъединиха 10 посткомунистически страни. Съюзът за нас е съюз на демократични държави. В него членуват 27 държави. Всички ние имаме еднакви политически нагласи към демократичните ценности. Сега търсим една много важна ниша. Говорим за бъдещето на отбранителната политика на Европейския съюз. Когато говорим за тези неща, ние трябва да изразим своята солидарност с други страни от света, които споделят нашите възгледи. Когато говорим за, за стратегическите партньори, не бива да имаме предвид, че не бива да дублираме съществуващи, провеждащи се дейности. Отношенията с Съединените щати са много важни по време на Световната война. Съединените щати изиграха много важна роля, тъй като спомогнаха да се гарантира по-добро, да се осигури по-добро бъдеще и да се сложи край на 60 годишно робство. Тоест не бива да се дублират функции. Това е първото, което искам да кажа. Второ. Има и други въпроси, свързани с нашата ефективност. Да си напомним нашите функции и дейности в Украина и Молдова. Ние там изпълнихме политическа функция. В Молдова по-специално ние си поставихме за цел да бъдем посредници в Приднестровието, в което има разположени доста а, военни а, сили. А, всъщност единството на страната е нарушено. Надяваме се, че мисията ни в борбата срещу пиратството ще а, даде по-добри резултати от а, тези, които до сега сме по се постигнали в други мисии. Също така, да не забравяме служителите в службата на госпожа Ашта са командировани от външно министерство. Също така трябва да обмислим възможността да командироваме служители от Министерство на отбраната. Ние ще помислим по този въпрос в Литва. Да не забравяме военния аспект и военната страна на службата за външни отношения, но са необходими някои реформи, за да могат да бъдат командировани служители от Министерството на, военна отбраната. Благодаря, господин Зингерис. Госпожа Гомеш има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имам тази възможност за диалог с колегите от националните парламенти. Много, тези срещи са много важни, за да можем да осъществяваме своята функция на парламентарен контрол върху общата политика за сигурност и отбрана в след влизането в сила на Лисабонския договор новата служба за външни дейности ще ни даде възможност да водим по-съгласувана външна политика и политика на сигурност. За тази цел е необходимо националните парламентаристи да дават своя принос и да се осигури по-равномерно представителство на мъжете и жените. От всички инструменти, с които разполага Европейския съюз, е задължително да използваме военните инструменти и гражданско-военните инструменти, с които може да се осъществява политиката сигурност и отбрана. През последните мисии, организирани от Европейския съюз, този подход доказа своята жизнеспособност. Не става дума за дублиране на НАТО и за копиране на НАТО. НАТО си е самостоятелна организация, организация, която е, се променя. Става въпрос за това да отговорим на очакванията на други членове на НАТО, като американците, които очакват повече от нас, са напълно правилно. Също така трябва да можем да отговорим на изискванията, свързани с глобалната сигурност. Ако не го направим на ниво Европейски съюз, няма да успеем да го направим и на ниво НАТО. също така, че онова, от което имаме нужда, е да засилим своят капацитет за участие. Задачите, пред които ще се изправяме, няма да стават по-малко или по-лесни в бъдеще, такмо обратното. Да не забравяме, че има възможност да се намесим в Европа в някои области, в които други методи просто не биха дали резултат. Проблемите обаче са липсата на единство, липсата на средства. Трябва да насърчим държавите членки да направят военните разходи по-рационални, така че да обединим ресурсите и да повишим своя капацитет. Е, някой спомена, че военната индустрия е нещо много важно, област, е, която следи много внимателно в подкомисията. Е, но това трябва да... Всичко това иска финансиране. На държавите членки трябва да се осигуряват стимули, за да осигуряват военнослужащи, без това да представлява прекомерна тежест. Европейската агенция за отбрана е много важна. Подкрепата на службата на госпожа Аштани на Европейската агенция за отбрана е е много важно. Много е важно това е госпожа Аштън да се откъсне а, от а, английските, от английският а, начин а, на мислене. Мисля, че е много важно тези срещи да бъдат редовни. Госпожа Аштън трябва да участва на тях. И също така трябва да започнем да обръщаме внимание на въпроси, които са изключително важни. Сахел, например, не е достатъчно обсъден. Също така въпрос повдигнат от моя колега Ендрю Дав. Това е задължително е жизнено, жизнено значение Европейския съюз а, да осигурява мир в света. И тук важен въпрос е, че Европа не може да изиграе своята роля, ако не може да реши проблемите между, между себе си и страна кандидатка. При да дам думата на следващия колега, колега от Румъния, искам да ви дам една е, информация от организационен характер. Вероятно ви е казано, че има стачка в е, въздушния транспорт, е, която започва днес след обета. За това съветът ми е, ако трябва да се връщате, да тръгнете малко по-рано, за да си хванете самолета. Всъщност има само заплаха за провеждане на стачка. Няма официално потвърждение, но преди края на сутрешното заседание ние ще сме в състояние да ви предоставим по-точна информация. Сега давам думата на Фрузулика от Камерата на представителите на Румънския парламент. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. За мен е чест и за всички румънски колеги, които участваме тук, да обсъждаме този важен въпрос. Общата външна политика, политика сигурност и общата политика за сигурност и отбрана. Искам да, да поставя акцент върху думата обща политика. Мнозина смята, че Европейския съюз е политически, економически гигант – но пък е дребосък в областта на сигурността и отбраната. И бих искал да задам един въпрос към върховния представител и заместник председател. Искам да помоля държавния секретар да й предаде този въпрос Искам да кажа, че за нас би било удоволствие да се срещнем с нея на бъдеща среща. Моят въпрос е свързан с клаузата за взаимна помощ при военно нападение. Това е много важна клауза, предвидена от Лисабонския договор. Този а, клауза е свързана с клауза в Харта на ОНЕ за право на защита. Предвидена е взаимна помощ при нападение срещу държава членка, но тази клауза отговаря на потребности, които са свързани с друг процес. Тогава, когато ако имаме Разбира се, повечето от държавите членки на Европейския съюз, 21-та държави членки, които членуват и в Европейския съюз и в НАТО, ще базират своята сигурност на участието в НАТО и това е моя въпрос към върховния представител госпожа Аштън. Как тази клауза за взаимна помощ може да се използва в случай на действия предприяти срещу държави, които не са членки на НАТО, тогава когато една държава е много е, е, е така да се каже принадлежи към регион, в който ситуацията е по-чувствителна. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Франзули. Жозе Луиса Арнауте е следващият оратор. Той е от Парламентарната асамблея на Португалия. Добро утро на всички! Най-напред искам да благодаря на Европейския парламент и на Комисията по външни отношения и подкомисията по отбрана за тази инициатива, която дава възможност на националните парламенти и на, национални, и на Европейския парламент да обсъдят този ключов въпрос, който е изключително актуален. Не е достатъчно само да се говори за политика за сигурност и отбрана. Ние се нуждаем от оперативни гъвкави сили за сигурност и отбрана, които да са добре а, оборудвани. Отбранителната индустрия в е, Европа трябва да се превърне в е, международен фактор. Ние преживяваме криза. Всички страни на Европейския съюз имат проблеми. Всички те имат своите приоритети, на които трябва да отговорят. Не бива обаче да забравяме важността на отбраната. Не бива да забравяме, че в критични ситуации всички държави от Европейският съюз преживяват сега период, при който са свели инвестициите си в отбраната под 2% от БВП. Има бързо развиващи се държави, като Бразилия, като Китай, като Индия, както и някои страни от Близкия изток напоследък, които насочват а, а, огромни суми за инвестиции в отбраната. Създава се нова реалност. Създава се нов а, световен баланс. Ние за това трябва да имаме такива въоръжени сили, които да могат да позволят реализирането на общата европейска политика за сигурност и отбрана. Трябва да сме наясно, че ако не направим така, може да имаме много добри методи за координиране на нашите политики, но ще ставаме все по-маргинални на международната сцена, ако нямаме добре оборудвани военни сили, които да реализират политиката, ако нашите военни сили нямат средства да действат гъвкаво и координирано. Освен това, важно е, ако искаме да играем значима роля в това отношение, да осигурим координация на европейската отбранителна индустрия, тъй като можем да загубим световното лидерство в тази посока, ако не сме внимателни. Ние се нуждаем от сигурни, сили за сигурност и отбрана, които да са добре оборудвани. Ние се нуждаем от водеща отбранителна индустрия, която използва нови технологии, играе роля на международната сцена, нуждаем се от добра координация, иначе ще станем и релевантни. Всичко това е важно за нашата политика за сигурност и отбрана. Така ще можем да играем и ролята, която искаме да играем на международната сцена. Трябва да консолидираме, да оптимизираме общата ни политика за сигурност и отбрана. Важно е Европейската служба за външни дейности да играе важна роля. Европейската отбранителна индустрия също трябва да работи в а, своята сфера. А, трябва да има парламентарен контрол. Важно е да имаме национални механизми, които да позволят такъв контрол. Не можем само да се координираме, трябва да бъдем активни и се нуждаем от въоръжени сили, които могат да действат на международната сцена. Благодаря, господин Арно. Продължаваме с колега от Европейския парламент, господин Танок. Има думата. Той е координатор на своята политическа група в Комисията по външна политика. Благодаря, господин председател. Моята партия, британските консерватори в Обединеното кралство, преди Лисабонския договор бяха много скептично настроени за европейската политика за сигурност и отбрана която сега се нарича обща политика. И ефекта, който има за отделение от САЩ, която е продъл... водещата сила и подкопава НАТО, която ни дава сигурност от много години насам. Освен това има опасност от дублиране на усилията на НАТО, особено сега, когато има доста строги ограничения в отбранителните бюджети. В Обединеното кралство също има преглед, стратегически преглед на сигурността и отбраната, който ще доведе до доста болезнени съкръщения в бюджетите за военни нужди. Изключително важно е да се поддържат тези сили, защото те са изключително важни, например, за операциите ни в Афганистан. Ако се отеглим, ще има сериозни последици за сигурността на Пакистан. Необходимо е да се координира общата политика с НАТО. Тук заместник председателя на делегацията на Европейския парламент за връзки с парламентарната асамблея на НАТО в това качество мога да отбележа, че през последните месеци сред висши служители и парламентаристи има закъсняло, но ясно поемане на ангажимент, ясно поет ангажимент. Ние приветстваме генералния секретар на НАТО и това ще бъде за втори път от няколко месеца насам, което е нещо ново. Освен това, ние се насърчаваме да участваме по-активно в заседанията на Парламентарната асамблея на НАТО. Национ... Консервативната партия на Великобритания, а не политическата група, която представям сега, и водещото а, сега правителство Великобритания приветстват а, това развитие, въпреки че са враждебно настроени по традиция срещу общата политика. Искам също да спомена и мисията Аталанта за борба срещу пиратството в Сомалия. Трябва да подчертая, че е нещо, което научих като предимство – че страните, които са от не, движението на необвързаните, като Индия, а, си сътрудничат много по-лесно с нашите мисии, отколкото а, САЩ. Въпреки, че има повече политически проблеми а, в сътрудничество, например, в Африканския рок. Има ограничени ресурси. Доминираните от социалистите парламенти в Европейския съюз също по-силно желаят да участват в мисии в рамката общата политика за сигурност и отбрана, отколкото в мисии на НАТО по очевидни причини. През следващите месеци до декември Европейския съюз трябва да окаже максимална помощ на мирните преговори под егидата на ООН за разрешаване на кипърския въпрос. Турция непрекъснато блокира тези преговори. Необходимо е повече координация в рамките на общата политика, за да може да се деблокира тази ситуация, за да се обедини Кипър това би било чудесно и аз бих приканил депутатите, представени тук, ако имате възможност, в парламента се организира изложба, чието са председател съм аз, за лицата на Кипър. Аз съм представител на избирателен район от Лондон и бихме искали също, освен в Атланта, общата външна политика да се прилага и в Босна и Херцеговина. Благодаря. Последният оратор е председателят на Комисията за външни отношения в парламента на Кипър. Благодаря. Ние говорим за най-добрите методи на сътрудничество между Европейския парламент, евро... националните парламенти, службата на госпожа Аштън. Но без координация общата политика за сигурност и отбрана няма да успее. Няма да е лесно 27 държави членки да започнат да говорят с един глас. От друга страна, това е необходимо, ако искаме общата политика за сигурност и отбрана да бъде надежна. Искам да изразя съгласие с някои от въпросите и коментарите повдигнати от някои парламентаристи. Трябва да се реши проблема с Кипър. Кипър е последната страна, която ще се стреми към това да отрови отношенията между Европейския съюз и НАТО. Само, че проблема с Кипър трябва да се реши и съм убеден, че това ще спомогне за решаването на много проблеми, в това число и с Турция. Благодаря, каза председателят, преди да дам думата на държавния секретар да отговори. Нека да кажа няколко думи за заплахата от стачка. Казват ми, Казаха ми, че се водят преговори между летището и синдикатите. Не знаем какъв е резултата от преговорите. В 12 часа ще има изявления. Разбира се, ние ще ви информираме веднага след като получим това изявление тъй като, разбира се, това ще определи много неща. И така, господин държавен секретар, ще ви дам думата да обсъдите някои от важ... най-важните въпроси. Благодаря, господин председател. Дебатът беше много интересен и съм убеден, че господин госпожа Аштън ще се, позове, ще се позове на него, когато се срещне с парламента на 27 октомври. Няколко думи в отговор, що се отнася до клаузата за солидарност. Някои от на вас повдигнаха този въпрос. Държавите членки Съюза са длъжни да подпомогнат на страна, която е засегната от терористичен акт, природно бедствие или бедствие причинено от човека. Ние знаем политика за обща сигурност и отбрана. Тук говорим за гражданска отбрана и много други дейности. Що се отнася използването на военни средства, госпожа Аштън ще направи подходящите предложения. Искам да ви напомня, че разполагаме с механизми за подкрепа при вътрешна криза, като информационен център, от който държавите членки могат да поискат помощ, както и механизъм за координация при криза, който съществува в рамките на съвета. Вие споменахте засиления демократичен контрол по отношение на обща политика за сигурност и отбрана. Аз споменах някои думи в тази връзка в началото, но декларацията, направена от върховния представител, в която тя спом... тя в тя излага ангажиментите си, ръководителят на мисията, в Центъра за кризи, редовно ще идва в парламента, за да дава информация за операциите, мисиите, както и е, всички актуални събития в обща политика за сигурност и отбрана. Не бива да забравяме, че отбраната е въпрос на национален суверенитет е, и на чувствителна област. Лисабонския договор, ратифициран 27 държави членки, включва и декларация 14, където се казва, че никое правомощие предост... прехвърнило че Европейския парламент няма правомощие в областта на обща политика, сигурност и отбрана. Националните парламенти, Европейския парламент са тези, които трябва да вземат решение за това какво сътрудничество да се изгради. Що се отнася до това да се възлагат задачи на малки групи от държави членки, не, не се е водила задълбочена дискусия по този проблем до сега. Що се отнася до постоянното структурно сътрудничество, то предвижда повече гъвкавост при работата по общата политика за сигурност и отбрана, но за разлика от структурното постоянно сътрудничество не е необходимо формално решение за начините, при които ще се осъществява. Разбира се, това ще стане въз основа на ясна представа за това как ще се осъществява изпълнението. Що се отнася до изпъл... управлението на кризите, как да направим така, че военните аспекти да не са основните. От, глед... от институционална гледна точка, обща политика за сигурност и отбрана са свързани с военно командване, гражданските аспекти са свързани са, под, са в ресора на върховния представител. Основното предизвикателство състои в това да се осигури единство между външните дейности на Съюза, като се държи сметка за спецификата на всяка област. Гражданското управление на кризите е част от разширения ресурс постигнат е значителен напредък на стратегическо ниво, така че се е, осигурява интегрирано управление на гражданските и военни аспекти. Също така става дума и за усъвършенстване на а, командните структури. Става дума за повишаване на синергията между граждански и военен сектор. И както казахте, в службата за външни дейности е необходимо да се използват всички експертни познания. Също така е необходимо да има и подходящо представителство на половете. Както знаете, госпожаща много държи на този въпрос, що се отнася до напредъка по отношение на постоянното структурно сътрудничество. Първият етап състои в това да се постигне общо становище по това сътрудничество. Проведени са два семинара с представители на държавите членки. Последният беше организиран от Белгия. Беше постигнат напредък и тази дейност ще продължава, за да се постигне сближаване и единство на становищата, особено по отношение на определенето на критериите. Един от въпросите е, беше предмет на консенсус. Основният въпрос е как това сътрудничество да даде възможност за конкретни форми на сътрудничество, което не може да се постигне при сегашните условия. Необходимо е това да бъде направено така, че да е приемливо за всички държави членки. Европейската агенция за отбрана дава периодична оценка на държавите членки по отношение на техния капацитет и тя ще продължи в рамките на предвиденото договора да осъществява тази дейност няколко думи за клаузата за взаимна помощ. Тя се по-скоро едно обещание за това какво ще предприемат държавите членки Става дума за разпоредба от политически правен характер, която се използва тогава, когато възникнат когато възникне необходимост. Предвижда се, тя напомня, че НАТО е орган, който осигурява колективна отбрана на държавите членки в тази организация. Тази клауза засилва отговорността на държавите членки. Те имат по-голям, нос по-голяма отговорност от съвета на министрите. Що се отнася до структурата на командването. Очевидно, това е много сложна и важна структура. Става дума за капацитет за действие от страна на Европейския съюз и способността му да осигурява защита Очевидно е, че Европейския съюз е изградил мех... поредица от механизми за оперативно планиране на мисиите. Що се отнася до гражданските мисии, той се занимава с планирането на тяхната дейност. При, след като се вземе решение, ще се създаде и а, военен щаб. Въпросът е дали съществуващите механизми отговарят на нашите потребности. Те се основават а, на съществуващият а, капацитет. Разбира се, възникват въпросът за разходите и ние трябва да осъществим добро планиране на операциите. Можем също така да се запитаме дали това ще отговаря на подро... на потребностите а, на по обща политика за сигурност и отбрана. В момента се работи по начина по който ще се а, запази, ще се надгражда върху съществуващите експертни познания. Ние трябва да подхождаме към въпроса по прагматичен начин. Трябва да изхождаме от ясна представа за това, от което имаме нужда, също така и възоснова на средствата, с които разполагаме. Що се отнася до Европейската отбранителна индустрия, Европейската агенция за отбрана ще продължи да работи в посока прозрачност, благодарение на своя кодекс за поведение на обществените поръчки, е, кодекс за поведение по компенсациите и кодекс за поведение за обществените поръчки, бяха издадени повече от 500 съобщения в 20 държави членки, бяха възложени поръчки за повече от 4 милиарда. Е, също така по договорите в други страни възлизат на около 20 милиарда. Агенцията продължава да работи в тясно сътрудничество с комисията за повече прозрачност и конкурентоспособност на пазара на военно оборудване. във връзка с европейската отбранителна индустрия. Индустриалната и технологична база е много важен фактор, който е, дава възможност да се развива военния капацитет на Европа и това е технология, е, за която Европейския съюз не иска да разчита на външни фактори. Тази база ще бъде засегната от бюджетните намаления и, намаляването в инвестициите. Това изисква това ще изисква съответни съкръщения и рационализация. Националната индустрия не може да не може да не изпита въздействието на съкръщенията. Европейската агенция за отбрана насърчава постепенното преминаване към технологична база на европейска отбрана, бъдещата въздушна система и сектора на боеприпасите са двата основни пилотни проекта. Дейността на Европейската отбранителна агенция ще даде възможност да се Приеме един балансиран подход за достъп до пазара и ще се ще започне работа по въпроси, свързани с пазара, контрол от страна на външни инвеститори, държавна помощ. Някои от вас повдигнаха въпроса за връзките между Европейския съюз и НАТО Напълно справедливо повдигате този въпрос. Той е много важен и става все по-важен. И в това число от бюджетна гледна точка, но и да се осигури по-добра съвместна, по-добра взаимна съвместимост Европейският съвет възложи на госпожа Аштън да помисли за това как да се усъвършенстват тези взаимоотношения в областта на управление на кризи. Също така трябва да се мисли за изграждане на политически отношения между двете организации. някой от вас, господин Даф и Танок, повдигнаха въпроса за Турция и Кипър. Очевидно в момента това е пречка. Аз бих призовал за пояснение по въпроса. В очаквайки решение, страните трябва да проявят повече гъвкаво, за да се изгради една конструктивна динамика. Що се отнася до обучението, някои от вас повдигнаха този въпрос. Ключов е, това е ключов елемент с службата за външни отношения и също така за обща политика за сигурност и отбрана. Европейското от отбранителен колеж играе много важна роля за изграждане на обща култура. Повдигнахте въпроса за взаимоотношенията между Европейски съюз и Русия. Да, в момента се работи по това как да си сътрудничим, в това число и за и при управлението на кризи. Във връзка с чат диалогът е много полезен, да не забравяме процеса от Корфу за бъдещето на сигурността. Всичко това ни кара да смятаме, че диалогът трябва да продължи да се води. Последно тук последен коментар е за връзките с Афганистан, участието в мисията на страна на държавите членки се увеличава. Ние трябва да видим как да осигурим ефективност на тази мисия, как мисията на НАТО за обучение на военнослужащи е много добра. Двете мисии трябва да се допълват. Някои от вас казаха, че това е приоритет. Има и друг приоритет обучение на силите за сигурност на Афганистан, за да могат силите за сигурност в Афганистан самостоятелно да осъществяват задачите, свързани с поддържане, с постигане на стабилност. Благодаря. Вие заслужавате аплодисменти за вашата работа и за вашия много подробен отговор. Това е доста деликатна тема, темата за укрепването на общата политика на сигурност и отбрана след Лисабонския договор – така, днес проведохме една първа среща, но нашето сътрудничество естествено ще продължи през следващите месеци и през следващите години. Сега преминаваме към втората част на нашата дискусия тази сутрин. Става дума за темата предоставяне на легитимност, парламентарен контрол над общата политика за сигурност и отбрана на Съюза. Председателството ще се осъществява от колегата Данжон – така че сега му предоставям мястото на председателя. Bien, chers collègues, euh, nous abordons donc... Скъпи колеги, започва втората част от нашето заседание, свързано с парламентарния контрол върху общата политика за сигурност и отбрана. Въпросът за парламентарния контрол е изключително важен и актуален поради наличието на две събити. Първо, прекратяването на Западноевропейския съюз и влизането в сила на Лисабонския договор. Протокол е едно ангажира Европейския парламент, националните парламенти заедно да оформят междупарламентарното сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Освен това институционално изискване има и едно политическо и гражданско измерение, което е не по-малко важно. ОПСО е само една амбиция, записана в договора Това е реалност, която намира превъплъщение в 14 граждански военни мисии в конфликтни точки в света. В Брюксел и в нашите столици са осигурени стотици военнослужащи. то очевидно е необходимо внимание и контрол от страна на парламента, в това число и заради силите, които са ангажирани в тези операции. Контролът е важен и от гледна точка на гражданите, които не, не винаги знаят какви дейности се извършват в крайна сметка в техен интерес. Парламента трябва да изпълнява своята роля на посредничество между изпратените сили и хората, от чието име те са изправени. Този дебат, който е първи по тази тема, е много важен. Според мен, от името аз бих се застъпил за това да бъдат разгледани няколко въпроса. Елмар Брок сигурно ще се спре на тях. Всички ние сме наясно с това, че отбраната е чувствителна област, тъй като е свързана с проблема за национален суверенитет. Аз искам да поставя акцент върху факта, че обща политика за сигурност и отбрана в това, че включва и граждански и военни операции от 14-те операции. 11 са граждански от 23 операции след 199-та година 15 са граждански операции, 7 са военни и една е смесена. Гражданските операции са всъщност огромното мнозинство от операциите и те са финансирани от бюджета на Европейския съюз и това са дейности, по които Европейския съюз е, е, има право да, на решение. Нека да припомня чест 36 е, който предвижда консултация между Върховния представител и Европейския парламент в областта на обща политика за сигурност и отбрана, председателят Албертини, колегата е, Ален Ламасур, председател на бюджетната комисия и аз пет пъти в годината участваме на срещи с съвета във връзка с операциите и механизмите на Европейския съюз в лицето на подкомисията, която представлявам, са изключително а, разнообразни. Искам да изподложа, да представя извиненията от господин Андре Флао, който е представлява Белгийската камера на представителите. Той ще бъде заместен от свой колега. Думата ще вземе и господин Елмар Брок за встъпителни думи. Господин председател, уважаеми колеги, сърдечно ви благодаря за това, че ми давате възможност да започна тази дискусия. Ние имаме договорът от Лисабон и е, също така в преговорите на Европейския парламент със съвета, комисията, с върховния представител вече възникна една нова ситуация, която поражда въпроса за легитимността на нивото на външните отношения на Европейския съюз. Това е една последица от е, договора, защото чрез въвеждането на заместник е, председател на комисията и върховен представител, общностната част, която представлява всъщност най-голямата част от е, е, европейската политика за добросъседство, свързана с е, границите и така нататък, помощта за развитие. Тук трябва да спомена и външната търговия. Всъщност това е дума за общностни задачи. И политиката за сигурност и отбрана са част от всичко това. Върховният представител работи е, на два фронта, като председател на съвета на министрите на външните работи и като заместник председател на комисията. Службата за външни дейности е служба, която работи заедно и с двете страни, но няма възможност за вземане на решения. Решенията си остават е, както преди, така и сега в правомощията на комисията или на съвета, което означава, че тази служба има за задача да даде възможност на върховният представител служител да изпълнява тези задачи, свързани с комисията и съвета и чрез съчетаването им да постига синергийни ефекти и общи позиции, когато става дума за една а, обща политика. Но а, върховният представител в качеството си на заместник-председател на комисията се разви като нещо нещо като Блекбари, <laughs> ако мога така да се изразя. И тук виждаме, че върховният представител и а, заместник председател на комисията предвижда изслушване за всеки комисар от Европейския парламент, което означава, че това са неща, които попадат вече в правомощията на отчетност на Европейския парламент. И Европейският парламент има право да изпрати този комисар заедно с цялата комисия в къщи, ако не бъдат одобрени. Аз мисля, че това вече променя отношението към Европейския парламент до известна степен. Следващата точка, която искам да засегна е, че политическият контрол не се предвижда само в член 21, а в бъдеще ще подлежи на контрол цялостно от Европейския парламент и върховният представител е, ще бъде задължен към отчетност прямо Европейския парламент по силата на договора или по силата на декларациите, които прави е, пред парламента във връзка с службата за външни отношения. И ако върховният представител е, е, няма възможност да докладва пред съответната комисия на парламента или в е, пленум на парламента, ще изпраща комисари, които ще се справят с месени задачи, примерно помощ на общността, мисии в Афганистан, граждански мисии, но също и военни мисии. И това ще бъдат комисари, които изцяло са задължени към отчетност на Европейския съюз. При чистите въпроси, свързани с общата външна политика и политика за сигурност, представители на тройката в председателството на съвета ще решават тези неща е, като разбира се осъзнават политическата си отговорност, което означава, че в бъдеще дума ще имат не само Европейския парламент, комисията и съвета, е, и върховният представител, а само върховният представител и заместник председателят на комисията или пък изпратен от него представител в парламента. Съдържателно погледнато това всъщност ни изправя пред важни стратегически решения по отношение на мисии и така нататък. В тези случаи ще трябва да се консултира комисията по външни отношения на Европейския парламент. Също така за правата на човека ние е, сме достатъчно специализирани в рамките на преглед трябва да се внесат подобрения предвид на това, че Европейският парламент разговаря, разполага с една комисия, състояща се от пет човека, която преглежда документите и информира госпожа Ештън за тяхното съдържание. Тоест и тук е прието цялостният контрол – е, да бъде поет както е в националните парламенти. Освен това, е, в рамките на цялостния политически контрол в бъдеще е, посланиците на Европейския съюз ще трябва да се отчитат пред парламента. Те могат да бъдат поканени по всяко време на изслушване преди да встъпят в длъжност. Тоест, ние имаме право да ги изслушваме преди вслушване, е, встъпане в длъжност и а, е, след това те да ни докладват за изпълнените от тях задачи. И тук вече а, е, трябва да се прави разлика между конкретните задачи, които предстои да изпълняват. Освен това, трябва да посоча, че целият а, бюджетен сектор, където а, Европейският а, парламент има право на съвместно вземане на решение, решения в тази област попада и обща политика на сигурност и обща външна политика. Сега, ние имаме правомощи по отношение на бюджетния контрол, така е установено. Става дума за целият административен бюджет и е, също така контрол от страна на парламента според който всички бюджети и бюджета за общата външна политика и политика на сигурност попада под правомощията на комисията. Аз мисля, че това предвид всички правомощия които се предвиждат в Европейския съюз, са запълнени демократичните празноти. В военната сфера обаче, която е също част от дейността на службата за външни дейности и попада под контрола на Европейския парламент, някои решения са включени предварително или в последващ етап в ръцете на националните парламенти. И националните парламенти е, имат контролни правомощия също и върху националните си правителства, които пък вече изпращат представители в съвета. Освен това, е, поне за моята страна се отнася това, използването на е, войници е обект на решение от страна на парламента. И аз мисля, че по този начин не може да имаме подход, който да не подлежи на парламентарен контрол. Европейският парламент има а, юридическо а, обосновано право на това, националните парламенти също, за това не може да има европейска армия, защото според мен това би било свързано че, е, с това, че е, Европейският парламент ще трябва да е, носи правомощията за това, а ние не можем да е, решаваме дали войниците на дадена страна ще бъдат изпратени в подобна мисия. Ние можем да говорим още 20-30 години по тази тема, но не сме достигнали още тази степен на развитие. И за това си оставаме до тук, е, до тази фаза на дискусията. И последната точка финансирането на националните армии. Това подлежи на контрол от страна на националните парламенти. И за това имаме много ясно разграничаване. Всичко, което се извършва на европейско равнище, попада в е, правомощията на Европейския парламент, а редица области ясно попадат в е, бюджетния контрол на националните парламенти. Няма няма вакуум, който да може да се запълни тук и за това ни, не ни е необходима някаква нова асамблея. Европейският парламент няма да е готов и няма да бъде в състояние да прехвърля правомощия на такава асамблея, на такова събрание, след като не са предвидени подобни правомощия в договора. Това, което можем да направим в случая е по-добра координация и по-добра информация. Не е необходимо да предвиждаме някакво събрание, някаква асамблея, която да се събира веднъж годишно и там да се държат речи или пък да се изготвят специални специални е, доклади по този повод е, и да се натоварва секретарията, за да може да се постигне някаква помпозна цел за е, нещо, което като орган не притежава правомощия за вземане на решения. Националните парламенти не могат да разпределят правомощията, които имат помежду си тъй като те им принадлежат. По тази причина, както казах, ако ние наистина искаме да изпълняваме нашата роля, по отношение на върховния представител, съвета и комисията, националните парламенти искат да играят добре своята роля пред националните правителства, тогава е добре да имаме обмен на информация помежду си, за да не бъдем настройвани един срещу друг. ние можем да използваме а, механизма на специални представители, които идват от нашите редици и с, които се срещат редовно, а можем да имаме и а, говорители, представители в Комисията по отбрана, за да можем да осъществяваме съответния обмен. И според мен това може да стане само по пътя на сътрудничество между комисиите по външни работи на Европейския парламент и на националните парламенти. Необходим ни е нов секретариат. Можем да направим това и в Европейския парламент, така че да се осъществява връзка с националните парламенти, които пък да имат лица за контакти по този повод. Ние бихме могли да осъществяваме Продължаваме обмена на информация в писмена и устна форма и е, както беше направено е, по времето, когато бях председател на тази е, комисия, както се прави и сега, ние бихме могли да направим по-интензивни нашите отношения. Не е необходимо да се държат речи от общ характер, а да се фокусираме върху конкретни теми, например Defense Agency, Агенцията за отбрана. Тя попада под контрола на Европейския парламент парламент, но тук трябва да се изяснят и други въпроси, свързани с националните правомощия. Е, тоест, е, каква политика на обществени поръчки е, и отбрана ще се води и така нататък. Тук са ни необходими специализирани дискусии, които трябва да провеждаме редовно а не а, да има а, събиране само веднъж в годината, където да се държат високи речи и да бъде поканена госпожа Ештън и накрая да кажем да, аз присъствах там и а, да се свърши всичко до тук. Ние трябва да бъдем по-прагматични през следващите месеци, а, защото а, времето не чака и а, се надяваме, че госпожа Ештън а, ще се м, държи по начин, който а, способства това развитие и ние ще можем да провеждаме специализирани дискусии в тясно сътрудничество, за да можем да изпълним нашите задължения. Благодаря. Благодаря, господин Брок. Давам думата на господин Дюкан. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми дами и господа, колеги, искам да се извиня от името на Андрея Флоо, председател на Федералния консултативен комитет по европейски въпроси на Белгийската камера на представителите, който нямаше възможност да присъства на днешната среща, защото участва в преговорите по създаване новото белгийско правителство. Тук обсъждаме въпроси, свързани с общата политика за сигурност и отбрана след влизането в сила на Лисабонския договор. На първо място искам да благодаря на Албертини, председател на Комисията по външни отношения на Европейския парламент, както и на господин Дънжон, който е председател на подкомисията по отбрана, за идеята за организиране тази междупарламентарна среща по тема, която трябва задълбочено да бъде осмислена, както в националните парламенти, така и в Европейския парламент. Аз споменавам и гражданските аспекти на всичко това. Много важно е всичко това. Искам да благодаря на Елбър Брок за неговите встъпителни думи. Той изрази становището на Европейския парламент за проблемите, пред които сме изправени днес. Аз ще говоря за гарантирането на легитимността на ОПСО и за парламентарния контрол чрез използването на правомощията. Ние отдавна мислим за упражняването на такъв контрол независимо дали по инициатива на националните парламенти или на Европейския парламент, или и на а, двете институции взети заедно. Белгийският парламент отделя огромно значение по време на Белгийското председателство на съвета през тези 6 месеца. Бившия министър на отбраната, както и други колеги да присъстват на днешната среща. Има още две междупарламентарни срещи, които се занимават с подобни теми. Срещата на председателите на комисиите по външни отношения на националните парламенти, предвидена за 18 октомври на тази година, баронеса Аштън, върховен представител за общата политика за сигурност и отбрана, която трябваше да присъства тук, но не можа да присъства, ще участва в срещата с председателите на комисиите по външни отношения на националните парламенти. На 25 и 26 октомври на тази година в двореца Едмонт ще се проведе 44-та конференция на Козак. Това е органът, който събира заедно комисиите по външни работи. Ще бъдат разгледани както въпросите на обща външна политика и политика за сигурност, така и на обща политика за сигурност и отбрана. Европейският парламент а, а, ще отговори на въпросник, на базата на отговорите на който ще бъде публикуван доклада, който се публикува от Козак два пъти в годината на председателския съвет в Стокхолм на 14 и 15 май, като се отчита изключително важната роля националните европейски парламенти, се подчерта важността на парламентарния контрол от страна националните парламенти върху бъдещата политика за сигурност и отбрана, както и за общата външна политика и политика на сигурност. Белгийският парламент, заедно с Европейския парламент, трябва да изготви предложение, свързан с упражняването на този контрол. Това предложение ще се представи на следващата конференция на председателите на парламентите. На 31 май, на 1 юни през тази година се проведе среща на Козак в Мадрид, на която беше подчертано в Кониминикето, че предвид а, на а, важността се подчертава изключителната значимост на националните парламенти при упражняването на парламентарен контрол върху общата политика за сигурност и отбрана, както и върху общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Така че този контрол върху ОПСО е още по-важен, особено с създалата си нова среда след влизането в сила на, Европ... на Лисабонския договор. започвайки с е, изменения договор от 54 та този договор беше отменен и вече а, не съществува ЗЕС. Държавите членки, съгласно новия договор, считат, е, че започва нова фаза в е, общата политика за сигурност и отбрана. Отмяната на Брюкселския договор означава прекратяване на дейността на Западноевропейския съюз, както и на органите, които се занимават е, с въпросите на сигурността, т.е. такъв орган вече няма да съществува. От месец юни 2011. Трябва да видим какво ще го замени. Остава открит въпроса за парламентарният контрол по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския съюз. По какъв начин ще се реализира този контрол, как ще изглежда, как националните парламенти на 27-те държави членки ще могат да обсъждат въпросите на политиката за сигурност и отбрана, как ще могат да разговарят с заинтересованите страни, с тези, които реализират на практика тази политика, каква да бъде ролята на Европейският парламент при между парламентарното сътрудничество по ОВПС и ОПСО. Европейския парламент организира всяка година обмен на мнения с националните парламенти – по ОПСО и ОПС. Европейският... Всъщност, въпросът е да се запълни двойни, двойният демократичен дефицит. Знаете, че Европейския парламент има слаби правомощи в сферата на външната политика националните парламенти имат много повече официални правомощия в тази област, но е трудно да имат ефект върху сложния процес на вземане на решение по вземането на решение в сферата на ОВПС и ОПСО. По какъв начин да се избегне свръхфрагментирането на парламентарния контрол върху тези две политики. Липса последователност, приемственост, по какъв начин да се постигне истинка, истинска ефективност при ниски разходи, които да бъдат приемливи за всички заинтересовани. Това са въпросите, които стоят в основата на нашия дебат. Белгийските експерти по тези въпроси лицето на господин Демола може да ви запозная с много интересни неща в тази област. Това са някои от въпросите, на които трябва да намерим отговор през едните месеци. Господин Денжон а, спомена, че Лисабонския договор трябва да преминава като червена нишка през а, всичко, което правим в тази област. Европейският парламент има правото да бъде консултиран от върховния представител по общата политика за сигурност и отбрана по основните въпроси, свързани с тази политика, както и с общата външна политика и политика на сигурността. Върховният представител трябва да гарантира, че мненията на парламента са отчетени при формирането на препоръки към съвета. Ще има периодични дебати за постигнатия напредък при реализирането на общата политика за сигурност и отбрана в контекста на прилагането на общата външна политика и политика на сигурност. Както каза господин Брок, член 11 от протокола посочва ролята на националните парламенти. Европейския парламент и националните парламенти трябва съвместно да организират междупарламентарното сътрудничество, което да се провежда на редовна основа, да бъде ефективно. В същия протокол, 10 член, се посочва, че конференциите на парламентираните парламентарните органи, които се занимават с европейски въпроси, могат също да организират междупарламентарни заседания по конкретни теми, за да обсъдят въпроси, свързани с общата външна политика и политика на сигурност, включително общата политика за сигурност и отбрана. Колеги, има необходимост да продължим да гарантираме парламентарния контрол от 27-те държави членки върху ОВПС и ОПСО. Би било жалко да се прилага Лисабонския договор и разпоредбите, които целят да се засили ролята на националните парламенти по европейските въпроси, да доведе до прекратяване на потока на информация и за намаляване на ролята им в формирането на политиката за сигурност и отбрана в Европа. Все пак те са точките за контакт, те изразяват общественото мнение в Европа. Ние разчитаме на обществеността, на гражданите за легитимността при изпращането на военни формирования зад граница. Европейския парламент упражнява контрол върху всичко това. Има различни варианти, що се отнася до парламентарния контрол на ОСВД, на ОПСО и ЕВПС. Често това става в рамките на комисиите по външни работи или на заседания на комисиите по отбрана или на съвместни заседания. Обсъждат се въпроси, свързани с логистичната подкрепа, финансирането, колко време а, да се а, отдели за дадено заседание. Бих изразходил много време, ако трябва да изразя различните решения, които са взети от националните парламенти, но все пак трябва да подчертая някои от възможностите. Първата е свързана с асамблеята на ЗЕС в доклада от 15 септември. Там се съдържа идея за постоянен на конференция на парламентите по ОВПС и ОПСО съгласно предвиденото в протокола. Националните делегации трябва да са пропорционални на мащаба на съответната страна и да е, идват е, от е, членовете на комисиите по външни работи и по отбраната. Европейския парламент ще излъчи 8 представители да се занимават с въпроси на ОПСО и ОВПС. Тази постоянна конференция трябва да реагира, да, да отговаря на съвета, да се отчита пред съвета сферата на отбраната трябва да бъдат обхванати всички въпроси, свързани с общата политика, правата на отделни операции а, и също доставките на оборудване. Секретарията ще бъде отчасти постоянен, отчасти на ротационен принцип и ще заседава а, три четири пъти в годината в Брюксел. Ще има и периодични заседания в столиците на страните, които в момента председателстват Европейския съвет. Също трябва да се осигури устен и писмен превод. Европейският съвет също трябва да участва. Това е първия вариант. Втория вариант е да се осигурява парламентарен контрол върху ОВПС и ОПСО чрез Козак. По време на 6-месечните заседания те могат да, се, да провеждат и извънредни заседания. Може да промени правилника си, за да предвиди такава възможност. Това е минималният подход. Третият вариант би бил ОВПС и ОПСО да бъдат контролирани на фору, от форуми, които вече съществуват. Например, конференцията на председателите на комисиите по външни отношения на националните парламенти и на Европейския парламент, както и тези на комисиите по отбраната. Тези форуми ще решат колко често и по какъв начин да се реализира парламентарния контрол върху тези две политики. Парламентарният контрол може да се осъществява или в рамките на Козак единствено, или пък разширен Козак. Шест парламентаристи от националните парламенти и шест от Европейския парламент. Има секретариат, организацията да се изпълняват тези функции от националните парламенти на ротационен принцип на всеки 6 месеца. Има предложение за резолюция от Френския сенат. Има други предложения за друга структура, която да а, съчетава а, заседания на председателите на Кодак и Козак de la grande bretagne une autre proposition qui s'inscrit Има също предложение от парламента на Обединеното кралство, има също идея, която е представена от Италия за конференция по въпросите на външната политика и политиката за сигурност с участието на Европейския парламент. Така че имаме френска позиция, Имаме там 6 представители на всеки национален парламент, 6 евро, евродепутати да заседават а, на 6 месеца. Националните парламенти действително се ангажират а, с а, цялостния процес. Има много идеи, които се лансират и е важно да се запознаем с тези идеи, да ги обсъдим по време на днешния дебат. Очевидно е, че има различни варианти, има различни подварианти. Някои искат да дефинират а, ролите на Европейския парламент повече, отколкото други. Други искат а, да а, се създаде отделна пълна комисия на Европейския парламент по въпросите на отбраната, а не само подкомисия. Така че има различни парламентарни предложения. Оставя въпроса за това в каква степен да се упражнява парламентарен контрол върху а, ОВПС и ОПСО. Дебата продължава, някои предложения а, не са представени все още официално. Що се отнася до мандата, Белгийският парламент продължава да работи и съм убеден, че на това заседание ние ще е, изчистим своите идеи и е, ще предвидим конкретни действия. Благодаря ви. Благодаря. Очак... Е, остава ни малко по-малко от един час. 20 души са се записали за изказване, така че ще ви помоля да бъдете по-пестели в изказванията си, да не се разпростирате върху повече от 3 минути. Давам думата на заместник председателя на парламентарната комисия по сигурност и отбрана на Френския парламент. нашият приятел и колега Алмар Брок, на него мога да благодаря за казаното от него, е, защото внесе голяма яснота. Обаче, естествено, ние не споделяме изцяло неговото мнение. И това е ясно. Искам да благодаря и на господин Кам за изложението. Благодаря и на Белгийския парламент за своята дейност. Няма смисъл да ви напомням че Западноевропейския съюз е единственият институционализиран орган, който дава възможност на 20-те държави членки да обсъждат по организиран начин европейската отбрана. Скъпи колеги, не можем да постигнем напредък в толкова важна област, която е свързана с национален суверенитет без легитимен контрол. Контрол, съществяван само от Европейския парламент, няма да бъде достатъчен. Бих ви напомнил, че решенията в областта на отбраната са свързани, с, се, се взимат от правителствата и Европейския Европейски парламент не може да контролира националните правителства. Националните парламентаристи са тези, които гласуват бюджета за отбрана и взимат решение за изпращане на сили в конфликтни райони. Ние смятаме, че Западноевропейският съюз предвиждаше специализирани парламентаристи, които обсъждаха въпрос, свързани с отбраната. Можем да почерпим вдъхновение от Косак, който разполага с определени елементи на приемственост. Ние следва да включим едно представителство на Европейския парламент. По този начин европейски парламентаристи, национални парламентаристи ще могат да работят в сътрудничество. Протокола към Лисабонския договор казва, че КОСАК може да организира междупарламентарни конференции по конкретни теми, за да обсъждат въпроси за външните отношения и сигурността, в това число политиката, обща политика за сигурност и отбрана. Следователно, на тази основа е възможност да се водят срещи от типа КОСАК, в който да участват представители на Комисията по отбрана. Целта е да се осъществява междупарламентарен диалог. Колеги, ние разполагаме с решение за това как да се осъществяват връзки между парламентите и от Европейската отбранителна политика ние трябва да се стремим нещата да се променят. Смятаме, че добрата формула е унази, която обединява различни форми на контрол и различни форми на легитимност, които а, съществуват а, редом а, една с друга. Благодаря. Благодаря. Робърт Уолтер от Английския парламент. Благодаря господин председател. Благодаря ви за това, че ми дадахте думата. Аз представлявам не само Обединеното кралство, но и съм председател на Асамблеята за сигурност, Европейската асамблея за сигурност. Председателят каза, че ние сме си пресвоили прерогативите в резолюция от март, тъй като, както казахте, нямаме правно основание да осъществяваме контрол върху обща политика за сигурност и отбрана. С радост мога да кажа, че тук има 12 членове на асамблеята, в това число двама бивши председатели. Така че, ако не изляза жив, от тук те поне могат да пренесат тялото ми. Господин председател, Както беше казано, имаше няколко е, инициативи. Няколко инициативи върват успоредно една с друга. Онова, което ръководи националните парламенти е с едно становище, което беше посочено в някои от предишните изказвания, а именно, че националните парламенти, парламенти взимат решение за изпращане на сили в чужбина, те осигуряват финансирането, те решават условията, при които те ще се ангажират. Тази междупарламентарна процедура е описана в Лисабонския договор. В моята асамблея след няколко дни ще разгледа новото промените в участието на националните парламенти и Европейския парламент. Някои може би искат да запазят или да пресъздадат тази асамблея, други смятат, че трябва да оставим всичко на Европейския парламент. В резолюцията, която споменах преди малко, Член 90 казва, че Европейския парламент е единствената наднационална институция, която легитимно може да претендира да осъществява демократичен контрол върху европейската политика за сигурност и отбрана. Мисля, че всички представители на националните парламенти биха изразили несъгласие с тази клауза и биха искали да намерят альтернативен модел. Както беше казано от моят колега от Франция, има идея за създаване на форум от типа на КОСАК с равно, равен брой представители от националните парламенти и Европейския парламент. Те да заседават два пъти в годината. Според мен това е едно пасивно решение, решение при което националните парламентаристи просто ще трябва да изслушат информация и не би им дало непременно възможност да осъществяват парламентарен контрол. Аз бих предпочел модела от постоянната конференция с пропорционално представителство от националните парламенти. Ще заседава в пленарен формат два пъти в годината с малък секретариат, но това, кое е най-важното, ще бъде активен, ще може да осъществява парламентарен контрол, защото аз мисля, че ако има нещо, което не бива да забравяме като национални парламентаристи, е, че въпреки, че общата политика сигурност и отбрана има междуправителствен характер, тя създаде тук в Брюксел различни институционални структури, които изискват парламентарен контрол на съответно ниво, а именно ниво национални парламентаристи е, съветът, е, военният и политически комитет, военния щаб, Европейската отбранителна агенция. Ето защо аз призовавам колегите от националните парламенти да не забравя тази е, много важна роля, изпълнявана от Асамблеята на Западноевропейския съюз през последните 55 години и се надявам, е, че тази роля ще бъде поета от е, съответен наследник. Благодаря. Господин Георгенс от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Ще, и председателя на Асамблеята на Западноевропейския съюз се изказа, мисля, че следва да отдадем дължимото на качеството на работата, извършена от създаването на тази организация. Някой каза, че докладът не интересува никого. Това не е вярно. Мисля, че работата която извърши тази парламентарна асамблея, е много важно. Второ, аз мисля, че ние трябва да бъдем много прагматични по отношение на парламентарния контрол. Да бъдем прагматични. Въпрос за бюджета. Националните парламенти имат в крайна сметка последната дума. С една оговорка, държавите членки, националните парламенти могат да бъдат консултирани. Националните парламенти взимат решение за изпращането на мисии, за военното оборудване също на националните парламенти. Ядрения въпрос две държави членки имат право на глас, техните парламенти имат право на глас по този въпрос. Знам, че и другите 25 нямат особено право на глас. Така че имаме един демократичен дефицит. Този демократичен дефицит смятам, че трябва да бъде преодолян и мисля, че един член на Европейския парламент и представител на държавите членки може да бъде натоварен с това да анализира демократичния дефицит и да отправи няколко варианта за решение, на които да обсъдим на една бъдеща среща, за да сме сигурни, че всички говорим за едно и също. Второ, всички формули, които бяха представени от господин Дюкерн, и аз го поздравявам за качеството на изказването, все пак там не се споменават някои много важни въпроси, като Косак, заседанията му се превръщат в 28 национални, 27 национални монолога. Това не е обмен. Трябва ни доклад, по който да се води дискусия председателския съвет, т.е. на председателите на парламентарните комисии, обикновено това е парламентарното мнозинство в държавите членки. Демократично ли е? Едва ли. Необходимо е нещо да се промени в състава на тези асамблеи. Но нека да се опитаме, тъй като нямам време, да се спирам в подробности. Нека да бъдем прагматични, за да сме сигурни, че говорим за едно и също нещо. представител на Комисията по външни работи на датския парламент. Благодаря ви, че ми дадохте думата, господин председателю. Благодаря ви за инициативата да организирате днешната среща. Тя ни дава отлична възможност да обменим мнения между колеги за бъдещото сътрудничество и за формата на това сътрудничество когато говорим за обща външна политика и политика на сигурност и политика за сигурност и отбрана в Европейския съюз. Датския парламент по-настоящен обсъжда активно този въпрос. Датският парламент разглежда възможността за разширяване на сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната в съответствие с първи протокол на Лисабонския договор. Ние считаме, че парламентарният контрол е важен за националните парламенти. Нашата отправна точка е, че датският парламент подкрепя в основни линии това, което се предлага от Камерата на лордовете за провеждане на редовни срещи на председателите на комисиите по външни работи. И а, това да се замени с 6-месечна, на два пъти в а, годината, а, конференция по общата политика за сигурност и отбрана, да има шестима представители националните парламенти, председателите на комисиите по външни работи и по сигурността. Едно условие, за да даде съгласието с датския парламент на тази опция, е председателят на комисията по външни работи да бъде равнопоставен с председателите на комисиите по отбраната и сигурността. Считаме, че това е изключително важно, за да има добро представителство на а, такива срещи. Освен това, датският парламент а, би искал да има политическа отговорност а, за планирането и организирането на срещите а, и тази отговорност да бъде възложена на тройката председателстващи Европейския съвет да има такъв секретариат, да участва секретарията на КОСА, както и представителите на националните парламенти в Брюксел. Нашият парламент обръща особено внимание на използването на наличните възможности в рамките на КОСАК при организирането и провеждането на междупарламентарните конференции. Ние сме против създаването на отделен секретариат, който да подпомага новата междупарламентарна конференция. Аз като председател на Комисията по европейските въпроси на датския парламент проявявам интерес да бъда представена, но не винаги ще бъда аз. В Дания ние считаме, че е изключително важно да има сътрудничество предвид на новите обстоятелства след влизането в сила на Лисабонския договор. Ние искаме да се разглежда общия контекст. Жозе Луиз Председателя на Комисията по отбрана на Португалския парламент. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на парламентите и особено председателите на комисията по външни работи и на подкомисията по отбраната за организирането на тази среща. В продължение на казаното от Елмар Брок и на изявлението, направено от белгийския колега, искам да подчертая, че трябва да изясним две основни неща. На първо място, що се отнася до политиката за отбрана, Изключително важно е, съгласно Лисабонския договор, да създадем определен механизъм за парламентарен контрол. И този механизъм да включва два елемента. На първо място на европейско ниво, като се отчита новите правомощия, които се дават съгласно Лисабонския договор – и второто измерение трябва да е в а, отговорностите на националните парламенти. Имам предвид въпросът е на отбраната и а, бюджета за оборудването, което се осигурява за въоръжените сили при разполагане, там където това е необходимо, както и упражняването на контрол върху разполагането на а, сили в съответните страни. Трябва да осигурим легитимност в тази сфера. А, ЗЕС а, тогава а, докладваше на тогавашния върховен представител на съвета, но беше игнориран в голяма степен. Трябва да се припомним, че генералният секретар на съвета, както и върховният представител, никога не са се явявали пред парламентарната асамблея на ЗЕС. Въпреки, че този форум имаше голяма политическа легитимност и действаше много енергично по въпросите на сигурността и отбраната. Ние трябва да извлечем полуки от този опит е, и да видим как ще вървим напред. Искам също да се позова на анализа и коментарите, направени от колегите от Белгия и Франция. Искам е, да изразя позицията на е, португалския парламент в подкрепа на техните позиции. Ние имаме контрол върху на национално ниво в сферата на общата политика за сигурност и отбрана, както и в сферата на общата външна политика и политика на сигурност. Този контрол трябва да се реализира постоянно националните парламенти да участват непрекъснато. И съвсем на последно място искам да кажа, че имаме уникална ситуация, при която имаме 27 държави членки. Ролята на комисиите по външни работи в много страни е различна, що се отнася до упражняването на парламентарен контрол. Тази роля се различава от ролята изпълнявана от Комисията по отбраната. Често комисиите по отбраната са доста независими и имат доста различни правомощия в сравнение с тези на комисиите по европейските въпроси, които заседават в рамките на Козак, както и в отличие от правомощията на комисиите по външни работи. Трябва да се реши този въпрос или чрез постоянна парламентарна конференция, или КОДЕК или Козак, както бяхше подчертано по-рано, можем да помислим за тяхното подсилване и разширяване. Ние трябва да се извлечем полуки от това, което се случи в рамките на ЗЕС и не виждам защо ЗЕС да не се активира отново. Разбира се, трябва да имаме някакъв орган, в който европейският и националните парламенти могат да се взаимодействат и да упражняват контрол върху общите политики за сигурност и отбрана. Благодаря. Искам да ви напомня да бъдете по-кратки. Ако искаме да дадем възможност за всички да се изкажат преди почивката за обята, не бива да се изказваме за повече от три години. Госпожа Гомес от името на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че е много важно да водим сега този дебат. Наистина е много важно да организираме правилно този контрол. Ние имаме такова правомощ. Европейския парламент, националните парламенти също по силата на Лисабонския договор. Аз съм съгласна с това, което каза моя португалски колега току-що, господин Арно. твърдейки, че е необходимо да се извадим полки от миналото. Имам предвид полки от дейността на ЗЕС, която, която сега не би трябвало да съществува. Аз не спадам към онези, които твърдят в Европейския парламент, че подкомисията в Европейския парламент на практика трябва да получи автономен стъпот, т.е. под комисията за отбрана и сигурност трябва да получи статут на пълноправна комисия, както АФЕТ, както и комисията по външна политика. Аз смятам, че има смисъл тази подкомисия да продължи да съществува в тази си форма с този статут и дали ще остане в положение на зависимост от комисията АФЕД и както знаете ЕПСО е елемент от общата политика за сигурност и отбрана и мисля, че тук трябва да проявим повече гъвкавост, когато става дума за това, да бъде организирана тази дейност. Аз мисля, че не трябва да се придържаме към твърди механизми и към някакъв твърд статут, защото това ще лиши от смисъл практиката и няма да бъде възможно, както каза колегата Геренс Косък, да, ако ние сега твърдим, че искаме да създадем нещо като козък, и то непременно, то това би довело при определени обстоятелства до създаване на твърди застинали структури, а това не е в наш интерес. Ние и на европейско, и на национално равнище трябва да се погрижим за взаимодействие, за обмен на мнения между тези две равнища. И тук аз съм по-скоро за решението, което беше предложено от датската колега, което се състои в това да се предвиди обмен на мнения, да се предвидят съответни организационни форми, но не самостоятелен секретариат. Наистина не. Аз мисля, че ние сега сме във време на криза, а във време на криза и на недостатъчни финанси трудно можем да оправдаем подобно решение. Има структури, с които можем да си служим и естествено трябва да има перфектно съгласуване с националните парламенти. Трябва да има обмен на мнения между колегите от Европейския парламент и колегите от националните парламенти. Имам предвид колегите от е, компетентните комисии в тези парламенти. Благодаря. Господин Вретус, председател на Комисията по отбрана и външни отношения в Гръцкия парламент. Благодаря, господин председател. Решенията, които следва да се вземат е, по общата политика за сигурност и отбрана, трябва да бъдат взети с единодушие. Сега има междуправителствен аспект е, и ролите на националните парламенти се състои преди всичко е, в даването на насоки. Парламентите разполагат сега с повече правомощия, що се отнася до отбраната. Гледната точка на гръцкият парламент. Тази област е особено важен. Искам да благодаря на господин Брок. Съгласен съм с много от въпросите, които той постави. Ако добре съм го разбрал, господин Брок предлага да провеждаме срещи на председателите на националните парламенти и председателите на комисиите по външни работи. Мисля, че това би подкопало а, гръцкия парламент и няма да бъде ефикасно. Ако имаме само председателите без представители на членове на комисията, това не би било справедливо. Освен това чух, че господин Брок казва, че не се нуждаем от изследвания, не се нуждаем от доклади, не се нуждаем от секретариати и прочее. Но представете си, ако Европейският парламент нямаше секретарска подкрепа, ако не можеше да изготвя доклади, как ще работи, ще, ще да бъде изцяло неефикасен. Така че не съм съгласен с казаното господин Борг в този смисъл. На следващо място, за работата, която е осъществена не само в Европейския парламент, но и европейските институции и връзките между тях. Необходимо е да се подобрят връзките. Господин Дека, който е бивш председател на Сената, посочи, че е свършена още много работа и е, е жалко, че не каним представители на другите европейски институции, които могат да дадат сериозен принос. Аз не искам да бъда изцяло негативен, затова предлагам, господин председателю, да, да имаме орган, който е пропорционален, пропорционален, що се оказва до, що се отнася до представителството, да има малък секретариат, не говорим за много средства. Ние не говорим за пропиляването на средства. Всичко това няма да струва много. Но ние трябва да имаме комисии, трябва да имаме доклади, докладчици, тъй като само по този начин ще имаме реално влияние върху общата външна политика и политика на сигурност. Що се отнася до бюджета, ние не говорим също за големи суми. Затова не виждам защо държавите членки не биха могли да дадат своя принос. Те би трябвало да го направят. В противен случай ние няма да можем да отправим нашите послания няма да стигнат до гражданите на собствените ни страни. Сега относно Козак. Аз не съм съгласен с това Козак да бъде ангажиран, но в момента начина по който е структуриран Козак е неефективен. Аз бях за кратко председател на Козак е, и останах с впечатлението, че възможностите му за вземане на решения са доста слаби. Проблемът се състои в е, това, че членовете на Европейския парламент не искаха Козак да получи твърде много правомощия. Ние се нуждаем от нещо по-добро от Козак. Нещо, което председателят прекъсва оратора. Времето ни е ограничено. Всички представители на национални парламенти, които са тук, искат да се изкажат и за да имат тази възможност, не трябва да изказванията да продължават повече от 3 минути. Сега председател, представителя на шведския парламент. Благодаря, господин председател. Ще положа максимални усилия да се придържам в рамките на 3 минути. Най-напред да благодаря на Европейския парламент за гостоприемството му. И второ, искам да ви напомня, че в точките за общата политика за сигурност и отбрана, точки 6 и 7, от заключението на конференцията на парламентарните председатели се казва, като си има предвид специфичния характер на общата политика за силност и отбрана и ролята на парламентите в гладкото функциониране на Европейския съюз, председателите подчертават основната роля на националните парламенти в бъдещия парламентарен контрол на обща външна политика и политиката по сигурността в това число обща политика по сигурност и отбрана. Второ, председателите призовават председателството да положи усилия така, щото да се постигне съгласие на следващата конференция на председателите. По този начин искаме да повторим че председателите подчертават съществената на роля на националните парламенти в бъдещия контрол. Благодарни сме, че бъдещото председателство ще продължи дискусията на тази основа в съответствие с общия характер на взетите решения от председателите на Естония, Обединеното кралство ние смятаме, че трябва да има една програма за контрол под ръководство на националните парламентаристи, като се използва съществуваща структура като основа. Заедно с това ние отчитаме интереса изразен от Европейския парламент, парламент по отношение на парламентарния контрол върху ОПСО и е, има нужда от информация, която е нужна за този контрол. Също така е, е, ОПСО е представен в е, КОСАК, КОДАК и приветстваме участието на Европейския парламент. Така че благодаря ви. Благодаря за дисциплината. Първият, който беше по 3 минути, господин Танак от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че докладът Брок за създаването на Европейска служба за външни отношения е успех. В момент на криза Европейския парламент така беше като че ли не можа да обърне достатъчно внимание, но бяха, беше постигнато не малко. При, не мисля, че повечето национални парламенти подкрепят тези парламенти. Моята група изхожда от това, че националните парламенти играят много важна, основна роля в разработването на ОВППС и само националните парламентаристи могат да взимат решение за участие във военни операции. Също така отхвърлям идеята за постоянна европейска армия. Ето защо аз приемам решението на асамблеята на ЗЕС и отдавам дължимото на моя английски колега Боб Уолтер, който беше председател на тази асамблея. Необходим е нов формат, за да се запази контрола. Националните парламенти не могат да изключат Европейския парламент тъй като администрацията на военните мисии и гражданските мисии идват от бюджет, се финансират от бюджета на Европейския съюз. Ето защо имаме нужда от нов дух на сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Нямаме нужда от съперничество. Не бих искал ОВППС и ОПСО да се разделят. Отбелязвам, че и в парламентарната асамблея на НАТО няма правно основание. Аз смятам, че трябва да има съотношение 4 към 3. Дали ще има съпредседатели, не знам. Трябва ли да има претеглено отношение в съответствие с броя и големината на националните представители, не знам. Може би срещи трябва да се осъществяват в Европейския съвет, а не в парламента и също така да има ротация между националните парламенти. Отхвърлям идеята на Камерата на лордовете за срещи Кодак с шестима депутати, тъй като това означава, че там няма да присъстват депутати и представители на консерваторите. И като си имам предвид участието в мисии, това би било абсурдно. Малка делегация от Камерата на представителите посети Европейския парламент. Наскоро проведахме откровена дискусия и тяхната делегация споделя много от моите становища. Бях поразен, че един евродепутат каза, че ние имаме нужда от евродепутатите, защото вие сте единствените, които разбират лабиринта на европейските институции. Странно, тъй като той е от, известен евроскептик. Господин Дедекер от Белгийския парламент. Благодаря, господин председател, благодаря на колегите, благодаря на подкомисията за това, че организира тази среща, която според мен е изключително важна. Искам да кажа, че обстоятелствата, в които водим нашия диалог, са свързани с развитието на Европейския съюз приемането на Лисабонския договор, който на свой ред доведе до денонсиране на договора за ЗЕС. Не можем да не изразим съжаление за това, че онова, което смятаме, че трябва да се постигне като напредък в европейския проект, като Лисабон, т.е. Лисабонския договор, всъщност създава демократичен дефицит в една толкова важна област, каквато е сигурността и отбраната. И аз се боя, че това може да се затвърди, ако продължаваме да допускаме институционалното съперничество между Европейския парламент и националните парламенти. Слушайки господин Брок, гражданските операции са по-многобройни от военните. Мисля, че това не намалява по никакъв начин трагичния характер на военните операции, нито пък е свързано, нито пък влияе по някакъв начин с гражданските операции. Нека да се опитаме да бъдем полезни на всички. Асамблеята на ЗЕС даде много сериозен принос и подпомогна на всички национални парламенти по въпроси, които ги вълнуваха. Ето, е, това беше начин за работа по въпрос, свързан с сигурността и отбраната. Това беше дейност, която се осъществяваше на наднационално ниво, когато се говори за европейско, за европейска сигурност и отбрана, това следва да се има предвид. Договорът в член 9 казва, че Европейският парламент и националните парламенти заедно дефинират своето сътрудничество. Член 10 казва, че те могат заедно да създават специализирани органи по въпроси, които считат, че са полезни. Ето аз питам, питам вас, питам националните парламент, парламентаристи и европейските парламентаристи да прилагат договора и да вземат решение за сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти в рамките на една, постепе, на една постоянна конференция. Каква е ползата? Всяка година можем да изслушваме доклад на съвета по този въпрос. Можем да водим диалог с съвета. И аз съм напълно убеден, че ако е създадем една обща асамблея между националните парламенти, европейски, Европейския парламент. Европейския парламент ще спечели от гледна точка на информацията, защото е, шефовете на е, генералните щабове, министрите на отбраната, ще се явяват пред тази асамблея. Нека да се обединим, да работим създаването на тази постоянна конференция. Тя не изисква кой знае колко средства. Е, секретарията съществува, се, има къде е, да се разположи тази, е, този орган, съществува политически и военен комитет и по този начин всички национални парламентаристи, когато решат да изпратят военни сили, когато гласуват военен бюджет, ще могат да го направят, отчитайки висшият европейски интерес в неговата цялост господин Салолайнен, член на Комисията по външни отношения на Финландския парламент. Благодаря, господин председателю. Искам най-напред да благодаря на господин Брок за въведението. Има силна необходимост да решим как да продължим диалога по външната политика и политика на сигурност на европейско ниво за Финландия общата политика за сигурност и отбрана е особено важна. Мисля, че това се отнася и за останалите държави, които не членуват в НАТО. В Финландия имаме добре функционираща система за парламентарен контрол на базата на нашата конституция. Затова искам да подчертая, че трябва да наблегнем на засилването на парламентарния контрол на национално ниво, където той е най-ефективен. На следващо място считаме, че националните парламенти трябва да продължат диалога на европейско ниво с, а, по въпросите на а, общата политика за сигурност и отбрана. По въпроси, които могат да се решат на национално ниво. Защо Европейския парламент трябва да поеме водеща роля в а, този диалог? приноса на Европейския парламент е, е изключително важна. Трябва да имаме гъвкава структура, която да позволява на колегите от страните, които не членуват в Европейския съюз, да участват в този диалог. Това беше в рамките на ЗЕС и ние трябва да продължим а, това и в а, новата а, организация. Трябва да помислим внимателно как да засилим европейската политика за сигурност и отбрана, без да дублираме усилията на НАТО. Мисля, че най-практическият начин, най-ефтиният начин би бил да видим по какъв начин сега предвидените срещи на председателите на комисиите по външни работи и отбрана могат да се доразвият. Имам един важен въпрос поради необходимостта от прозрачност и яснота, къде се намира отговорността за по-нататъчно развитие на нашите идеи и по какъв начин ще се вземат решенията на новия орган. В заключение искам да споделя позицията на Финландия. Искам да споделя, че междупарламентарното сътрудничество трябва да допринася нещо допълнително, трябва да се концентрира върху истински резултати, върху реален дебат, да позволява участието на страните, които не членуват в Европейския съюз, да бъдем прагматични, да избягваме допълнителни разходи чрез създаването на нов секретариат и да вземаме по най-оликотен начин решенията. Благодаря. Думата има Ендрю Даф. Господин председателю, що се отнася до парламентарния контрол, трябва да си зададем въпроса, а, кой има такива правомощия? Това не е правомощие на ротационното председателство, а, а на постоянното председателство на Европейския съвет и на съвета по външни работи. Едно решение, базирано на Козак, се базира на разбирането, че ротационното председателство все още играе определена роля. Всъщност това не е така. Решението, базирано на Козак, няма да представи Европейския парламент в нужната степен. Не трябва да подценяваме ролята на Европейския парламент, защото иначе ще изневерим на логиката на Лисабонския договор. Договорът допълва между правителственото междуправителствения начин за вземане на решения по ОВППС и ОПСО. Кати Аштън и комисията могат да предлагат политики, съветът може да взема решения чрез квалифицирано мнозинство. Мисля, че някои колеги не гледат на въпроса по еклектичен начин. Има три ясно очертани парламентарни функции тук. Има отделна престижна функция на националните парламенти. Тя е ясно очертана, ние уважаваме. Има нова, нови правомощия на Европейския парламент, които също са ясно очертани и те трябва ефективно да бъдат прилагани. Но третата възможност се отнася до сътрудничеството и търсенето и изразяването на това, което е общо за държавите. сферата на сигурността на Европа. Нашата задача в междупарламентарното сътрудничество е да дадем израз на тези общи интереси, и да подкрепим оперативно и финансово решенията, свързани с общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана. Това е ясен дневен ред и и бихме могли да постигнем консенсус по подхода, който да се прилага по отношение на междупарламентарната функция. Господин Фрунзолице от Румънския парламент. Благодаря, господин председател. Дами и господа, този междупарламентарен обмен по а, ОПСО и ОВППС е изключително важен за да се разреши проблема с двойния демократичен дефицит, при който Европейския парламент е, има слаби правомощия за вземането на решения, но има доста компетентност е, и все повече има роля в формирането на тази политика, но националните парламенти имат е, силни официални правомощия, но им е трудно да се справят с сложностите на вземането на решения в сферата на ОПСО и ОВППС. Само работейки заедно, Европейският и националните парламенти могат да играят важна роля, за да гарантират демократичната легитимност на общата политика за сигурност и отбрана. Дами и господа, един от чувствителните въпроси е свързан с а, а, разформироването на асамблеята на ЗЕС, която се занимаваше с въпросите на сигурността и отбраната. Преминаването от ЗЕС към националните Европейския парламент би довел до засилване на парламентарния контрол, тъй като тези два органа имат контрол върху бюджета и политиките на държавите членки на Европейския съюз. От друга страна, Западноевропейския съюз нямаше такива правомощия, но играеше важна роля. Именно за това трябва да помислим евентуално за нов специален механизъм. Имаме Косак. Косак би могъл да се занимава с въпросите на сигурността и отбраната нашето беше направено предложение да се създаде а, друг орган, наподобяващ коза, който да замени а, официалния. Лисабонския договор, дами и господа, предвижда засилване на контрола. Съветът, Европейския националните парламенти трябва да разработят нужния инструментариум, за да може тази клауза да не остане само на хартия. И така, дами и господа, необходимо е да се направи още много. Съгласно договора, държавите членки продължават да имат пълни правомощия в сферата на обща политика за сигурност и отбрана. За това, националните парламенти са в по-добра позиция в сравнение с организациите на европейско ниво относно контрола върху решенията, вземани в собствените им страни. На базата на Лисабонския договор ние можем да използваме съществуващия механизъм и да преминем по-нататък. Дами и господа, между парламентарният диалог няма, не трябва да бъде само механизъм за обмяна на най-добри практики и обмяна на мнения, а средство за демократичен контрол върху европейските институции и върху техните политики. Сега от Камерата на лордовете. Благодаря, господин председател. В началото искам да кажа, че приветствам тази среща като важен принос към дискусиите след заседанието на парламентарните представители през май, среща на Козак и една а, среща 1 декември, за която спомена господин Брок, макар да не съм сигурна каква е тя. На национално ниво ние също водим дискусии и се радвам, че представителите на съответните комисии от Камерата на представителите наскоро проведаха заседание общо взето има консенсус по отношение на документа, внесен от Камерата на лордовете. Радвам се, че и днес беше изразена подкрепа. Много е важно това, че ние се позоваваме на член 10 от протокол 1 на Лисабонския договор, където се казва, че КОСАК е този, който може да организира междупарламентарни конференции по конкретни теми, по-конкретно въпрос свързани с ОВППС и ОПСО. Член 9 не прави, няма предимство над другата нормативна база и всъщност това е основата, на която можем да водим полезен диалог с колегите от Европейския парламент. Смятам, че трябва да надграждаме върху Кодак и Кофак, не да ги повтаряме, да създадем структура, т.е. 6 от, 6 от всеки парламент, т.е. представители на различни партии, а също така от време на време от европейските комисии на тези парламенти, както каза датската колега. Мисля, че всички ние искаме да направим така, че Европейският парламент разбирам какво каза колегата Танок за това, че шестима създава проблеми по отношение на участието на някои групи. Това трябва да се обсъди. Не смятаме обаче, че е обоснован да създава тежка структура. Държавите членки и парламентите не могат да си позволят подобни разходи в момента и не смятам, че аргументите, изтъкнати от онези, които искат да се създаде, да се продължи секретарията, са верни. Аз резултатите няма да се постигнат чрез много доклади. Резултатите ще бъдат косвени. Унези, които съществуват контрол в националните парламенти трябва да бъдат по-добре информирани, следователно могат да си вършат работата по-добре. Ето защо можем да го извършим с една по-лека структура. Благодаря много. Господин Гуалтиери. Благодаря господин председател. Да, тази дискусия показа, че сме изправени пред една нова ситуация, пред нови обстоятелства и трябва сега да се научим да се справяме с новите реалности и да се опитаме да се разбираме по-добре помежду си. Няма съмнение, че националните парламенти при изграждането на такава важна политика имат ключова роля и Европейският парламент трябва да отчита това обстоятелство и не трябва да забравя новите реалности и да остава в миналото. Знаете, това всичко е важна част от демократичния ландшафт в Европа и трябва да се играе нова роля при укрепването на ролята на националните парламенти в Европа. Тук може да помогне много и общоевропейската структура, но трябва да имате предвид, че не само националната политика е поставена съвсем а, е, отпред в дневния ред, но и тази европейска политика, това европейско политическо ниво. Има европейски институции, които взимат решения, а Европейският парламент е всъщност парламентарният орган в Европа, който представлява европейските граждани в договорът от Лисабон изрично се подчертава ролята а и задачите на националните парламенти, като им се вменява и нова роля предвид този европейски законодателен процес. Парламентарният контрол върху това, което правителствата, което изпълнителната власт извършват в тази нова европейска област е, в този съвет е изключително важно, когато става дума за легитимиране на европейския демократичен процес като цяло. Но е, това е нещо по-различно от е, това, което правим днес, сега. Ние се опитваме да създадем нов вид парламентарно сътрудничество, а това не е предвидено в тази форма в Лисабонския договор. И за това следва да констатирам, че Европейския парламент безспорно има важни задачи, също и във връзка с процедурата по вземане на решения, съгласно член 36 във връзка с ОВППС. Там се уреждат правомощията, а именно, че председателят на съвета има такива правомощия и е, съвета на външните министри за гражданското измерение също има правомощия, има правомощия и за военните мисии. Това са е, всъщност елементи от една нова среда, с която ние ще трябва да свикнем постепенно в бъдеще. Ние трябва да намерим нашия път, трябва правилно да тълкуваме протокола и освен това да имаме предвид, че е на лице нова форма на парламентарен контрол, т.е. тя ще бъде възможна, но, както казах, този парламентарен контрол трябва да се поеме и на национално и на европейско равнище не е основен въпросът дали ни е необходим нов секретариат, ако да, как да изглежда, къде е, да бъде разположен. Не, аз мисля, че сега е важно да осъществим този диалог между различните парламенти. На първо място ни е необходим форум, за да можем да провеждаме този обмен и тази дискусия. Благодаря. Председател, уважаеми дами и господа! Благодаря за възможността да взема участие в този диалог. Давам си сметка, че това се случва във времето за обяд и поради тази причина ще трябва да се съобразя с факта, че желанието за слушане е по-малко и да, се, да успея да се огранича в рамките на трите минути. От цялата обща външна политика и политика за сигурност частта от общата политика за сигурност и особено тази за отбраната е най-малко обща. Какво имам предвид? Страните членки на Европейския съюз, имайки своя суверенитет, самостоятелно са решили кои от тях да бъдат неутрални, кои да бъдат членове на НАТО, кои под каква форма и в каква сфера на сигурността и отбраната политика да следват. Европейският съюз е ясно, че не разполага с общи въоръжени сили и това непременно обуславя необходимостта от засилен парламентарен контрол точно от страна на националните парламенти. Тъй като и темата днес е за парламентарния контрол, аз искам да фокусирам основно върху този осъществяван от националните парламенти. Механизмът за този контрол определено към момента нито е унифициран, нито може да бъде универсален. Точно за това следва да се търси вариант за контрол, който да отчита политическата многообразност, а тя е най-ясно изразена посредством представителността в националните парламенти. Хубаво е, че към настоящия момент установяването на Европейската служба за, външна, за външни отношения отнема време и в това време може ние да го използваме за да можем по ясно да формулираме общата политика за сигурност и отбрана която тези които ще бъдат назначени 1200, 1300 триста дипломати от името на тази служба политика която те да представят и следват. тази политика не може да бъде водена без участието на националните парламенти и контрола който те са призвани да осъществяват моята молба и апел към всички присъстващи днес е особено към представителите на националните парламенти да се ускори диалогът вътре в тези парламенти и по този начин в рамките на съюза да намерим взаимно приемлив и още по важното работещ механизъм за осъществяване не само на парламентарния контрол но и ангажираност от страна на националните парламенти. това исках. благодаря ви. Председателя на Комисията по отбрана на Кипър. Благодаря, господин председателя. Аз ще се съобразя с вашия апел за краткост и ще споделя няколко кратки идеи. Лисабонския договор създава нови възможности, що се отнася до развитието на общата външна политика и политика на сигурност и на общата политика за сигурност и отбрана. Позволете ми да подчертая, че ако Европейският съюз иска да играе значима роля на международната сцена, той трябва да доразвие и задълбочи тези политики. На второ място, изключително важно условие е парламентарният контрол да се упражнява върху ОВППС и ОПСО. Това действително е от огромна важност. Общата политика за сигурност и отбрана е част от общата външна политика и политика на сигурност – Парламентарният контрол не може да се упражнява без участието на националните парламенти. Затова са ни необходими политики, които се занимава с тези въпроси на междудържавно ниво. Ролята на Европейския парламент също е от особена важност. Разбира се, не бива да забравяме за ролята на националните парламенти в упражняването на парламентарен контрол – на национално ниво, както и за ролята на Европейския парламент за упражняване на контрол върху бюджета. Това е разбираемо, тъй като политиките, за които споменах, имат европейско измерение. Необходимо е да има сътрудничество между парламентите, и съответните комисии по външни работи и отбрана. Ние се нуждаем от междудържавно, междупарламентарно измерение. Слушайки изказванията на колегите в предходния дебат за необходимостта за намиране на решение на проблема в Кипър и трудностите, които това може да създаде за сътрудничество между Европейския съюз и НАТО, моят колега от Кипър каза съвсем основателно каква е позицията на Кипър по това. Нека само да заявя, че не е достатъчно ние да имаме теоретичен подход към този въпрос. Не само да имаме желание за решаването на проблема на Кипър. Има и отговорности, както от страна на Кипър, така и от страна на Европейския съюз. Трябва да се разгледат въпросите, свързани с международната търговия. Това би било а, ключов въпрос при решаването на кипърския проблем. Благодаря. Нашите преводачи а, се съгласиха да работят малко по-продължително, макар че са с нас от сутринта. А, нека да, а, да се съобразяваме и с тях. Аз също бих желал да благодаря на колегата Брок. Уважаеми колега Брок, тук става дума за егида по отношение на тази тема и е, също така системата на отбрана. Това, е, за което ние се застъпваме като Европейски съюз, трябва да го защитаваме. И е, това е всъщност основният въпрос. Това не е. е нещо като съюз, който да покрива само територията на даден континент. Нашият съюз, нашият континент има обща история, белязана от две световни войни, белязана от Френската революция. И цялата тази система от ценности означава парламентарна егида, която е насочена към тези ценности. Това са ценности, които ние трябва да защитаваме и политически. Имаме три комисии, имаме и три предложения. Едно от най-простите от тях е Кофак. Моля за извинение за това название. Да се занимава с колегите от отбраната. Това е нещо съвсем лесно за осъществяване и тогава ще се смени името Ковдак. Малко звучи по-добре от Кофа. Ковдак е всъщност нещо, което ще събира два пъти годишно, веднъж на е, 6 месеца и няма да струва нищо. Това е нашето предложение и мисля, че е, това предложение е много рационално предвид нашето е, нашата парламентарна егида и аз смятам, че е, тези асамблеи ще бъдат е, посещавани от е, генералния секретар на НАТО и от други колеги от НАТО. Ние трябва заедно да дискутираме, защото по този начин ще можем по-добре да управляваме военните бюджети на ниво национални парламенти и ще можем по-добре да обсъждаме бюджета. Необходима ни е информация, необходима ни е информация за доставките и това, което а, правим, може да е малко по-непопулярно у дома. Това е защита на военните бюджети. Благодаря. Господин Галер, благодаря. Моето впечатление от изказванията на много колеги от националните парламенти е, че те се опасяват, е, че те са загубили опита, който е натрупан в е, ЗЕС. Аз мисля, че нямаме интерес да губим този опит и опита, е, отговорът трябва да бъде този, който каза господин Брок в началото. Трябва да се срещаме редовно, да дискутираме по конкретни теми, а не на празнични прояви, на празнични заседания и обсъждайки такива конкретни теми, имам предвид примерно конкретни операции в чужбина, тогава ние можем като Европейски парламент да се съгласим с гражданската част, това, което е в нашия бюджет, а вие като национални парламенти ще трябва да гласувате по военните разходи. И идеалният случай е ние заедно в конкретен случай да изясним какво е възможно и какво не е възможно за изпълнителните органи. Аз мисля, че това, което обаче че не е възможно да се е, внася едно трето ниво между националната и европейската легитимност, е, ние не трябва да разделяме на полюси нашата легитимност. Британският парламент е, никога не е, е разглеждал като обвързващо единодушно решение на ЗЕС. И обратно, дори в случаите, когато в ЗЕС са били британски колеги. Тук става дума за национална легитимация, за европейска легитимация и не трябва да се въвежда трето равнище, поради което аз се надявам, че с подхода, който предложи колегата Брок, ние бихме могли да осъществяваме редовни срещи за обсъждане на конкретни теми, а секретариатът, който което се изисква тук. Аз мисля, че тук в Европейския парламент имаме достатъчно възможности за това. Вие като национални парламентаристи също имате национални бюра в Брюксел. И тези колеги, тези служители, които работят в националните бюра на парламентите, могат да се свържат с нашите административни структури и да подготвят всичко така, че да бъде в двустранен интерес. Благодаря. Merci. Елмар pour la, la conclusion. Елмар Брок за заключителни думи. Благодаря. Благодаря много за направените предложения, защото от тях е, за мен се изясниха много неща. Аз е, искам да се присъединя към казаното от колегата Галер. Всеки трябва да изпълнява правата си там, където Конституцията е, изисква това. Не могат да се прехвърлят права на институции, които не могат да ги изпълняват. Когато се говори за а, ОВППС в собствен парламент това трябваше да се включи в договора. Предвидено обаче сътрудничество, което означава не контрол, а обмен на мнение. Това е записано в протокола. И аз мисля, че това е изключително важно. Не може да има задължително на асамблея на ЗЕС, само защото някой твърди, че е подадена фактата. Аз обаче не виждам такова нещо. И смятам, че Европейският парламент ще защитава своите права така, както всеки национален парламент които са права, които са залегнали в националните конституции. Мисля, че тази среща ясно показва това. Това, което ние би трябвало да подложим на проучване, е, е следното. Е, един колега ми каза, че има много голям демократичен дефицит. Аз не виждам такъв дефицит. Е, това, ако има такъв, ние трябва да направим съответните проучвания. Аз предлагам от страна на Европейския парламент да ви изпратим документ, в който да извършим проучване на правомощията и къде е възможно в рамките на дебата да има такъв дефицит. Аз мисля, че няма такъв. И освен това, ние ние, ако установим такъв дефицит, е, трябва да е, дискутираме по това как той да бъде отстранен. Но никой до сега не е казал конкретно къде има такъв дефицит. Аз е, дори смятам, че казаното не е осъзнато изцяло. Така както се предвижда в договор от Лисабон, Европейския парламент има определени права, има служба за външни отношения. Ние трябва конкретно да водим дискусия, за да видим какви ще бъдат последиците. Сега по Козак. Козак всъщност включва европейски комисия, комисии по отбрана и аз казах, че е, имаме в определени е, сфери права, но не знам дали не става дума за това Европейския парламент дали, да е от едната страна и у националните парламенти да бъдат от другата страна. Е, на мен не ми е съвсем ясно как това може да бъде въведено в съответствие с Лисабонския договор. По тази причина трябва да се гледат точно и тези неща. И когато се вземат решения, тогава всеки парламент, който вижда нарушение на своите правомощия, може да внесе вето или пък ако решенията ще се взимат с единодушие или пък ако няма